<coughs> Colleagues, good morning. Добро утро, колеги. Бих искал да ви напомня, че целта на първата част от заседанието ни е да изберем нов председател на нашата комисия по смисъла на правило 204 от процедурния правилник – Имаме списък на всички членове и на техните заместници. Имаме кворум в залата, така че нека да започнем с процедурата. Има ли някакви кандидати? Да. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да номинирам колегата Босълт от ЕКРЕ. Нуждаем се от силен председател през следващите години, за да се справим с предизвикателствата, идващи от другите комисии. Аз съм сигурен, че нашият кандидат ще се справи. Затова издигам кандидатурата му. Благодаря ви. Има ли други кандидати? Анна Лин е пълноправен член на нашата комисия. Тя отговаря на всички критерии, Предоставил е декларация за финансови интереси. Аналин, съгласна ли сте? Приемате ли? Да, приемам. Чудесно. В такъв случай, нека с аплодисменти да приемем избора на нов председател. Good uh, morning, um, everybody. Добро утро на всички. Бих искала най-напред да благодаря на всички колеги за оказаната подкрепа. Благодаря на координаторите. Мисля, че вътрешният пазар е в сърцевината на сътрудничеството в Европа – затова смятам, че е важно да имаме е, добра сделка в това отношение. Както вече бе посочено, предстоят ни големи предизвикателства, идващи от другите парламентарни комисии, така че аз ще направя всичко възможно, за да е, защитя нашият ресор. Много предизвикателства, свързани с съдържанието, ни очакват, цифровия вътрешен пазар. Той открива много нови възможности за нови работни места, за по-голям избор за потребителите. Така че наистина очаквам с нетърпение да работим по тези теми заедно в нашата комисия. Трябва да бъдем единни и аз очаквам с нетърпение съвместната ни работа. Благодаря ви още веднъж. Ако нещата не вървят гладко днес, бих искал да се извиня предварително, защото всичко ще ми е за първи път. За първи път ще съм председател на комисията. Доколкото разбирам, Андреас иска да вземе думата. Благодаря, Аналин. Най-добри пожелания. Радваме се, че ти си новият ни председател. Всяко нещо си има първи път. Сигурен съм, че ще се справиш отлично. Поисках думата не само за да те поздравя, но и за да потвърдя казаното от теб. За съжаление, през последните години видяхме, че вътрешния пазар вече не в сърцевината на политиките на ЕС. Това е проблем не само за комисията, но и за парламента. Така че днес е един чудесен ден ти бе избрана за наш председател, бихме могли да оформим позицията си и бих искал да те уверя, че аз и моята група ще защитим идеята за комисия по цифровия пазар, която трябва да работи и по защитата на потребителите. Тази комисия винаги е била от изключителна полза в Европейския парламент. Наистина трябва да защитим правомощията ни по отношение на цифровия вътрешен пазар. Зная, че тази идея не се нрави на всички колеги, но когато се зароди идеята през 2014 година, идеята беше, че цифровизация не означава само използване на iPhone-а, Включва се също онлайн пространството и офлайн таковата. Тоест, тук има широк спектър от правомощия и не смятам, че има друга парламентарна комисия, освен нашата, която може да работи в това отношение. Надявам се, че ти заедно с нас ще защитиш тази наша позиция. Благодаря ти за милите думи. Напълно съм съгласна с теб. Аз бях в Силиконовата долина миналата година и там ми казаха, че а, вината си е на Европа тъй като има разграничение между цифров и нецифров, между онлайн и офлайн пространство. Благодаря ти още веднъж. Никола. Благодаря, госпожо председател. Поздравления. Мисля, че ти трябва да си доволна от назначаването ти за председател. Ние също сме изключително удовлетворени от този наш избор, така че отново бих искал да те поздравя. Тук сме малко като в футболна игра. Ти влизаш в играта през второто полувреме. И аз се надявам, че през това второ полувреме, през тази втора половина от мандата, ще можем да се справим с трудностите. През последните години видяхме как бяха подкопани правомощията ни заради нападките от другите парламентарни комисии. Казва ни се, че имко вече е остаряла комисия. Напротив, аз мисля, че всички ние трябва да работим заедно. Дадохме ти председателския пост, за да може да ни обединиш, да работим в екип. Имаме институционални задължения – и ти като председател ще трябва да се занимаеш с всички аспекти на въпроса. Като представители на политическите групи, като координатори, имаме за задача вътрешния пазар да бъде в центъра на парламентарната ни дейност. Разбира се, тази задача не стои само на твоите плещи, тя стои на плещите на всички ни, но аз бих искал да те уверя, че сме на твое разположение – Редом с теб сме и ще ти помогнем без значение какви са политическите ни възгледи. Благодаря. Thank you very much, uh, е, Ник... Благодаря, Никола. Бих искала да посоча, че имаме честа Малкъм Харбър да е тук в залата с нас. Той е там. Той бе първия председател на нашата комисия. Вчера имах вече честа да поговоря с него и отново бих искала да му благодаря за това, че присъства в залата. Това значи много за мен. Благодаря. Аз също от името на нашата група бих искала да те поздравя с избора ти за председател. Ние Подкрепяме изцяло бъдещата ти работа. Много предизвикателства стоят пред нас, като например да затвърдим позицията на нашата комисия спрямо позицията на останалите парламентарни комисии. През последните години трябваше да водим доста битки. Много от нас, без значение каква е партийната им принадлежност, винаги са защитавали ролята на нашата комисия и значението на нейната работа за парламента. Трябва да бъдем силни и пред съвета. В момента се провеждат много тристранни срещи, много такива ще се проведат съвсем скоро, така че нека да направим така, че гласът ни да бъде силен и да се чуе в съвета. Разчитай на нашата подкрепа, готови сме да ти помогнем за всички предизвикателства. Благодаря, Дита. Okay, Julia, please. Джулия. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да е, ви поздравя от името на Зелените. Комисията ИМКО е в сърцето на цифровия вътрешен пазар. Цифровия пазар, който засяга всички останали е, области и политики. Затова е много важно да се поддържат връзките между отделните комисии, които работят по цифровизацията. Комисията ИМКО е комисията, която трябва да се занимава с въпроса. Имаме различни работни групи, работната група за цифровия вътрешен пазар, която има за цел да засили хоризонталното сътрудничество. Но за да може това да се случи, за да може имко да играе водеща роля в областта на цифровизацията, е важно да защитим нашите правомощия от останалите парламентарни комисии. Ние също ще те подкрепим в твоята задача. Бих искала да кажа още нещичко. В комисията ИМКО в повечето случаи сме успявали да поддържаме приятелски отношения с останалите групи, за да не се превърне това в шоу, което се ръководи само от големите групи. За нас е много важно това добро сътрудничество между различните групи да продължи, за да може всеки да играе решаваща роля в значителната законодателна дейност, която се занимаваме и която ни предстои. Всичко най-добро в работата ти. Сигурна съм, че ще продължим да работим заедно в дух на добро сътрудничество между всички групи. Благодаря, Джулия. Казах, че Малкъм Харбър е бил първия председател на ИМКО, но явно през 2004 година сме имали и колега от социалистите и демократи, който е бил председател, така че се извинявам. След всички тези мили думи бихме могли да започнем днешното заседание, да приемем дневния ред, в който има няколко малки промени. Точка 14 за Европейския кодекс за електронни съобщения се отлага за 4 септември. Точка 9 и точка 5 ще бъдат разменени. Точка 10 и точка 15 също се разменят. Точка 14а отпада. Тя беше за достъпността. А Следобедното заседание за утре се отлага. Ако няма други коментари, приемаме дневния ред в настоящият му вид. Не виждам някой да има коментари по дневния ред. Продължаваме нататък. Съобщение на председателя. Бих искала да напомня на всички, че заседанието ни се излъчва в интернет. Зная, че днес много хора ни гледат в Австралия, така че здравейте на всички. Заседанието е на разположение и в e-meeting. Одобряване на протоколите от заседанието от 11 май, 30 май и 8 юни. Мисля, че можем да ги приемем, ако няма възражения. Не виждам такива. В такъв случай протоколите са одобрени. А, you are going to take the floor because the next I... А, искате думата ли? Следващата точка е актуална информация за тристранните срещи. Моля? по принцип сега предстои предоставяне на актуална информация за геоблокирането, но тя не е тук, така че можем да изчакаме малко, докато дойде в залата Роза. Тогава отиваме веднага на следващата точка от дневния ред компромисните изменения по предложението за регламент на съвета и парламента за определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката ЕС. Докладчик е Одико Гал Пелц. Имате думата. Благодаря ви и аз бих искала да ви благодаря за избора ви за председател. Бих искала да ви пожелая успех във вашата работа. Пожелавам ви и сили, за да представите нашата комисия. пред останалите. Разполагам с малко време в рамките на което бих искала да благодаря за възможността да предоставя компромисните изменения. Благодаря и на докладчиците в Сянка за това, че достигнаха до тези компромисни изменения. Компромисните изменения са на разположение в e-meeting, последната версия на разположение на всеки го, който проявява интерес към нашата работа и към регламента. Винаги сме смятали, че е важно да работим при пълна прозрачност и че всеки, който проявява интерес, трябва да може да получи информация за последната версия на компромисните изменения. Сега по процедурата. Становищата на комисиите, които трябваше да изготвят становища, се получиха миналата седмица, което означаваше, че трябваше да работим доста, за да изготвим последните компромисни изменения. Благодаря на секретарията за работата му, защото всички работиха денонощно. Версията, която е на разположение на парламента на извинете, на сайта на парламента, на e-meeting, е версията, която одобрихме на последното заседание на докладчиците в Сянка. С няколко думи, какви са промените? Първо, заглавието и дефинициите. Компромис номер едно много членове на комисията и най-вече през тези от Испания поискаха да се промени маркировката Е с, като се каже опаковки, които да не неутрализират хранителните вещества. Мисля, че бихме могли да подкрепим идеята продукти за за наторяване на растенията. Относно директивата, Измененията не са включени в компромиса, защото бяхме разединени. Никой не искаше да приеме предложението и затова реших, че ще гласуваме отделно тази тема. Най-вероятно това изменение ще бъде отхвърлено. Относно стимулантите, това е изцяло нова сфера, която бе включена в компромисните изменения. Благодаря наистина за работата на всички, които се включиха. Може да изглежда странно, но заинтересованите страни и експертите, които работят в тази област, ни оказаха безценна помощ. Така че сега наистина имаме по-добра представа за нещата. Смятам, че изготвихме компромиси, които биха могли да получат подкрепата на всички политически групи. Компонентите на биостимулантите не винаги са компоненти, които съществуват в естествен вид. Затова можем да кажем, че те приличат на натуралните такива. В следващия компромис трябваше да се направят изменения на базата на предложенията на комисията. Страхувахме се, че хербицидите ще попаднат в обхвата на регламента, което не ми се нравеше. Аз не мога да подкрепя подобна идея хербицидите да попаднат в приложното поле на регламента. Ето защо във втората част на компромиса внесохме известно изменение и бих искал да помоля всички колеги да ме подкрепят. По отношение на транспонирането, то е следващата основна тема. Винаги съм мислила, че това е регламент, който не може да влезе в сила в кратък срок – регламент, който трябва да отпусне по-голям преходен период за заинтересованите страни. Аз предлагам 3 годишен период за транспониране в законодателството. Господин Тарабела иска да съкрати този срок. И аз на два пъти се опитах да получа становището на промишлеността. Всички, които са заинтересовани от нашето решение, продължават да твърдят, че се нуждаят най-малко от две години – за да може да изпълнят изискванията на регламента. Затова предлагам да приемем предложението за две годишен преходен период. Аз съм съгласна с тази идея. Относно минералните торове, компромиси 39 и 40 до 42. Минералните торове съдържат хранителни вещества в минерална форма или пък съдържат хранителни вещества от растителен или животински происход. Взехме решение да създадем нова категория продукти и докладчика от Комисията по селско стопанство също ни подкрепи. Изключително важно техническо предложение. С останалите комисии постигнахме съгласие по него. Надявам се, че колегите ще ме подкрепят. Има и една нова категория, която трябва да упомена. която не се включва в моето предложение, но която засяга много важна част от предложението. И в това отношение не сме единодушни, затова няма да видите предложението в компромисните изменения. Ще има и отделни гласувания по отделни изменения. Бих искала да кажа, че аз подкрепям Бих искала да кажа, че аз съм съгласна с а, някои предложения. Във връзка с а, нивото на хранителни вещества. Комисията по селско стопанство прие компромисното изменение. Смятам, че тази комисия е компетентна в това отношение. Специалистите ме убедиха, че цифрите на Европейската комисия са нови в сравнение с регламента от 2003 година. Уведомихме също така, че промишлеността не е готова а, за тези технологични промени. В допълнение към това, съвета също споделя нашето мнение. Това е един добър пакет от компромисни предложения. Наистина бих искала да приканя колегите да приемат целия пакет. Разбира се, тук говорим за цифри, но много ви моля да ги подкрепите. Обедена съм, че тук се движи малко по стрето на брасначе, и че може и не всички те да бъдат прияти, но все пак те внасят подобрение в сравнение с предложението на комисията. Határozott szerves szén átalakulás időtartamhoz kötése. Eh, тук става дума за срока за е, органичната трансформация на въглерода. Господин Табелан поиска за това. Цялата група на социалистите и демократите е, настояват да приемем текста на комисията. Мисля, че производителите се нуждаят от време, за да разработят нова е, технология за да могат да се нагодят към новите условия, изисквания за биоразграждането. Ето защо аз предлагам да заложим някакви стандарти за биоразграждане. Това ще иска е, от своя страна и съответните мерки за преглед и предложението ми да е, е за 5 години срок след влизане в сила на регламента това отношение. Възможно е и съкрещаване на срока. Аз съм готова да приема и предложение за 3 години, но боя се, че предложението ми просто ще няма да мине в комисията. Затова аз съм за 5 години. Зная, че това е много... Зная, че много време ми е, отне работата под това досие, но то е много сложно и компромиса също е много сложен, много техническо е досието. Много време, е, дълго говорих, за да работих за изготвянето на един оптимален текст. Трябва да имаме регламент, който е така ориентиран с дълъг хоризонт е, към бъдещето и е, разбира се да има сериозна подкрепа. Последната ми забележка е, че ние прегледахме мненията на е, комисиите, които дават е, становище, Инте, Агри и Енви. Преразгледахме е, неколкократно това и е, установихме, че е, има редица изменения от тези предложения, които е, попадат в компетенциите на нашата комисия – Обсъждали сме, обсъдихме тези изменения с е, е, съответните колеги и тази сутрин изпратихме писмо. Анна Мария Кораза Билт е, изпрати, подписа това писмо. включително и измененията на трите въпросни комисии, които ние няма да можем да приемем. Госпожо председател, това е накратко е, компромисните, из... представенето ми на компромисните изменения. Разбира се, и, така с любопитство и интерес чакам да чуя забележките на докладчите всяка и другите колеги. Благодаря, госпожо докладче. Както посочихте, наистина е, изпратено е писмо е, до всички, разпратено е писмо до всички членове, за да се каже, че 30-те изменения от е, становището на Енви и Агри трябва да ви кажа също, че имаше решение на председателски съвет относно компетенциите и смята, че те са изключително попадат в промощите на ЕНВИ, е, защото е, нивата на замърсяване са в приложение едно и те не трябва да се обсъждат. Това е просто за ваше сведение. Сега да дам думата на докладчите в Сянка. Марта Рабело от Социалисти демократи. Благодаря, госпожо председател. Е, аз Желая ви успех, е, наистина. Е, желая и на, на Анели, на, на, на председателката. Е, благодаря, казва председателката и така. Сега ще продължа на френски. Докладчика беше много изчерпателна, за това ще бъда много кратък. 594 бяха измененията и 68 компромиси бяха постигнати. Трябва да кажа, че като цяло подкрепям компромисите, постигнати от докладчика с помощта на докладчиците в сянка. Както правилно каза докладчицата, компромисите са балансирани и, са, изключват основните, ключовите въпроси, статута на остатъците, на статута на суровините, на вторичните ам, продукти. Не смятам, че е време да преразглеждаме директивата за нитратите, както настояват някои колеги. Така че имахме много добро сътрудничество с докладчика и докладчиците в Сянка. Смятам, че текста е балансиран и представя връзките между кръговата економиката, качеството на продуктите и здравето на а, хората и животните. Колкото до сроковете и предвид а, постигането на компромисите, смятам, че а, сме в а, сроковете, така че съм съгласен и с двете години, които предлагахте сега. Възможно е да трябва да се гласува допълнително изменение, но като цяло ми се струва, че текстът е много балансиран и това е общото мнение, което исках да изразя тук пред вас. Благодаря, Марк. Флора. благодаря, Марк. Сега ще дам думата на Екаре, господин Чарек.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 От самото начало бързам да благодаря на докладчетата за темповете, с които работи до сега. Както виждаме, така, компромисите вече приключва се работата по компромисите, което е похвално. в своето презентация докладчетата се спря на подробности около компромисните изменения, които са внесени. Според мен Докладът е, е в вярната посока. Аз имам обаче няколко идеи, които ще спомена след малко. За съжаление, някои е, текстове по замърсяването, е, може би, е, са, имат отрицателно е, въздействие върху производителите и могат да бъдат е, наистина е, да имат катастрофален ефект за тях. В е, според мен комисията наистина предлага доста ограничаващи предложения, които ще се отрезат отрицателно върху производителите на торове. Липсва здравия разум и рационалната аргументация в това. Аз лично напълно съм за упростяване на сегашните е, регламенти и ограничаване на разходите за производителите. Трябва да сме е, отговорни и да действаме разумно. Въпреки това, искам да се спра на два важни въпроса. Според мен регламентът трябва преди всичко да е неутрален е, пред, по отношение видовете торове и да третира всички видове торове по един безпристрастен, неутрален начин но вместо да е, оставят е, на пазара и на фермерите да решават какви торове да ползват, е, ние отново играем ролята на регулатор на пазара и, и даваме преференциално третиране на видове, видовете торове, които за нас са по-ценни, което не е справедливо. След това е, разпоредбите за страничните, страничите е, действие. Това е обсъждано на работни групи, е, мнения са обменени за моята група, не, моята група не може да повярва, че Европейската комисия предлага законодателен проект по кръговата економика и забравя за страничния ефект или страничните продукти. Е, това, всеки, който е, работи по темата, знае, че е, производителите на торо използват сярна киселина от години вече и няма обяснение защо тази категория не се разглежда в проекто текста. Европейския парламент не трябва да отстъпва на натиска на Европейската комисия. Тези продукти би трябвало да бъдат вписани в регламента автоматично, изброени в регламента. Европейската комисия не трябва да ги добавя е, постепенно в е, процедурата на комитология. Ако нямаме ясен списък на такива продукти все още, трябва е, да направим такъв на основните продукти и да оставим комисията да добавя, но време за чакане няма. И в заключение, въпрос към НЕП по е, работата им по този доклад. Е, всички знаем, че господин Калпелч скоро ще напуснем Европейския парламент и ще имаме доста е, трудни, трудности във връзка с този доклад. Е, кога ще получим името на депутата, който ще продължи е, нейната работа и ще поеме от нея работата й? Мисля, че има толкова много спорни въпроси, че следващия депутат, който ще се заеме с това досие, ще трябва да започне с докладчицата много скоро, за да имаме силна позиция по това досие. Благодаря отново на докладчицата за нейния се принос е, към темата и е, благодаря, разбира се, и на докладчиците в Сянка. Thank you uh, very much, uh, Mr. Chizak, and I would like to give the... Благодаря много. Сега, сега uh, Алде. Е, благодаря, госпожо председател. Е, искам да оправдая колегата, която е, няма да, не може да е тук да участва в дискусията. От нейно име ще кажа, че тя смята, че сме на прав път по много въпроси, като например био, критериите за биоразпадане, за пластмаси, включването на новите материали и компоненти и използването на биостимуланти. И вероятно ще можем да подкрепим повечето от компромисите. Има няколко въпроса обаче, които трябва да се доизчистят. Относно възможността на комисията да приема актове по делегация. Според нея такава възможност трябва да се отнася до всички части на приложенията. Значи, това трябва да остане в заключителния вариант на компромисите. По създаването на клауза за преразглеждане, тя се притеснява, че това може да е едно пукнатина и така да подкопае амбицията на предложението. Е, не й харесва идеята да се създава нова категория за нови въглеродни торове, но ако това е единствения начин да сме сигурни, че не изключваме съществуващи продукти от пазара, тя е готова да помисли по въпроса. Но трябва да сме сигурни, че е, е, е има ясно разбиране за е, последствията от такава промяна. И накрая няколко предложения, които тя не подкрепя. Някои от компромисите са много технически, като например добавянето на нови категории компоненти и материали и залагането на е, нива, е, е, лимит на, хран, хранителните нива. Е, тя смята, че за да се е, отстранят неоправдани бариери в търговията на торове, е, от някои е, е, животински продукти, нитратите трябва да бъдат, директивата за нитратите трябва да бъде допълнена и поправена. Тя, най-общо казано, се надява, че все още нажените въпроси могат да се решат в следващите седмици. И желая успех по това досие. Дита, някой от ГУЕ присъствали тук, тогава ще дам думата на Паскал Дюран от, за зелените. Благодаря, госпожо председател. И аз се присъединявам към колегите, за да ви поздравя най-сърдечно за избора ви. Надявам се, че ще работиме все така конструктивно, както работихме и с Вики Форд, която е поздравявам и която се опитваше да защити нашите интереси. Тя направи всичко възможно, за да защити е, обхват и компетен, правомощията на нашата комисия и е, благодаря на секретарията за писмото, което бе разпратено до другите комисии относно правомощията, за да няма достатъчно по, за да няма ненужни полемики, сблъсъци. Просто е, контрапродуктивно е да, си, е, да се опитваме да си иземваме правомощията. Сега, е, доколкото разбирам и нашата докладчица скоро ще ни напусне, но за сега тя все още е докладчица и бих искал да я поздравя за това, че търси баланс по един проблем, който е много труден, който засяга много чувствителни въпроси. И докато тя работи по, то, по това досие, ние ще я подкрепяме. Компромисните текстове са добри и аз ще е, подкрепа казаното от господин Таравела, както го правя често че е, от време на време трябва да сме добрички и мили помежду си, защото инак и без това живота е много труден, но няма да, няма да бъда винаги добричък. Но и за нас компромисните текстове търсят баланс. Така че няма да наблягаме на допълнително на сроковете. Въпросът е все пак да има компромис между от една страна изискванията на промишлеността и необходимостите и изискванията от екологична гледна точка. Новата дефиниция според мен е добра и ясна, а колкото нещата са по-ясни, по-простички, толкова по-добре се разбират. Така че вашата дефиниция ми се струва превъзходна за, за момента. Ние не желаеме и както каза господин Тарабела, ние не желаеме да се преразглежда директивата за нитратите, искаме да се запазят критериите за биоразграждане за срок от 24 месеца. Също, също така не бихме искали да има позоваване или е, смесване с разпоредбите на директивата РИЧ и не, из, не искаме да има е, промени в текста на комисията, които водат до допълнителни правни е, празноти или неясноти. Също така ви благодарим за това, че включихте клауза за преразглеждане, тъй като е много необходимо да разполагаме с подобна клауза за подобни въпроси. Това е въпрос на предпазливост. Благодаря. Благодаря, Паскал. Uh, Няма представители на ФДД или ЕНФ. Е, Има ли е, друг е, да си скаже? Тогава ще дам думата отново на докладчицата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците в Сянка за становището и за подкрепата им. Наистина, те много работа свършиха по това предложение. От коментарите става ясно, че все още има няколко открити въпроса, по които не можахме да стигнем до съгласие, но е, това е, се разбира от само себе си. Това е толкова сложен регламент, че е неизбежно. Мисля, че е, ние всички е, е сме убедени, че трябва да съставим възможно най-добрия текст и регламент. Господин Тарабела спомена, че целта ни е да изготвим балансирани компромиси, без да забравяме първоначалната си цел. Благодаря му за конструктивното отношение и за отличните предложения. Господин Чесък спомена, че сме работили бързо и е ефективно. Надявам се да, бъдем, да, бъде, да е така наистина, защото трябва да отчетем хиляди неща, а това не винаги е възможно. От думите му се вижда, че е, трябва е, работата по това изисква много експертен опит, много е, знания и трябва да балансираме всичко. Е, колкото до въпросът, какво ще стане след, след мен, разбира се, че някой ще подхване работата от мен и ще продължи. Както знаете, на 13 юли ще гласуваме при това предложение. Това ще е гласуване без мандат. Целта е следващия докладчик – да може да поправя допълнително текста и да го подобрява. Разбира се, това ще бъде обсъдено на заданието на докладците в сянка. Е, и нещо, което господин Чесък знае, е, Енви не са много доволни от е, предложението за нивата на кадми и сигурно ще внесат на пленарна зала изменение. Така че още много работа ни предстои до 13 юли. Благодаря на Едита за мнението и за становището и, и за подкрепата. Е, за актовете по делегации и прегледа. Е, Мислихме много по въпроси. Смятаме, че е важно всеки продукт е, на пазара да бъде обхванат от този регламент. Ето защо мислихме допълнително по въпроса. Благодаря на господин Паскал Дюра за, неговата, е, за неговото съдействие. Особено за това, че той така пожертва време, е, отдели време, за да се постигне компромис. Сега знаем, че не винаги можем да е, отстояваме всичко, на което държим, винаги трябва да се отстъпи, да се търси компромис. Има така криъгълни камъни е, в директивата за нитрати, е, така че трябва да внимаваме да е, не се получи конфликт с други директиви. Това ще е компромисно предложение. Ще имаме заседание на доклад в Сянка следващата седмица и ще се опитаме да приключим дискусия тогава. На 13 юли ще е гласуването. Благодаря на всички за работата по това досие. Much, uh, Mrs, uh, Благодаря, госпожо. Like the... Благодаря, госпожо Преди да мина на следващата точка, искам накратко да се върна към информация за срещ, тристайните срещи по досието за геоблокиране. Ще дам думата на госпожа Роза която е докладчик по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Поздравление от мен. Е, разбира се, ще имаме отлично сътрудничество не само по това досие, но и по други. По това досие, по геоблокирането, А, имахме много трудни тристранни преговори тъй като въпросите, които са толкова важни за нашата комисия, се оказаха проблемни за съвета и не, не сме напреднали кой знае колко. Съвсем малко мръднахме напред благодарение на отличното председателство на Тита, но и за конструктивното отношение на Европейската комисия и силната им подкрепа. Една обща бележка, общ коментар преди да започна. Общ Бях в Малта за победата на роуминга, така да се каже. И е, това ме убеди, че или трябва да, е, да е, имаме конкретни резултати от нашата работа или да не предлагаме въобще някакви полурешения, защото ето с е, роуминга е един пример как европейските граждани ще усетят разликата. Е, така че освобождаването на пазара, вдигането на бариерата, която е именно геоблокирането, ще е отново ще отново а, трябва да е нещо, което а, няма да предложи полурешение на гражданите. А, знае, че ни критикуват, че не, не, не така даваме резултати, и няма резултати от нашата работа, не изпълняваме обещания. Мисля, че е крайно време да го направим. Затова аз благодаря на комисията, на, на докладчите Сянка и е, е, така, основните теми, които обсъждахме, бяха политическите аспекти. Въпроси свързани с е, обхвата, с приложното поле, например, бизнес към потребител, бизнес към бизнес, обсъждахме е, много пространно. Наближаваме, така, доближаваме се до решение – както и за временното месторазположение на пазара, е, търсим решение. Там, където заседнахме и се, така, беше пълното включване на не аудиовизуалното е, съдържание е, и авторско право. Там наистина заседнаха преговорите от съвета, не разбират нашите аргументи. Е, не аудиовизуалното е, означава само е, музика и видео и игри, но се надявам в крайна сметка съвета да прояви гъвкавост. Ние настояваме за клауза за преразглеждане. Комисията ни иска да се включи аудиовизуалното съдържание там, както и транспорта. Но това предстои да се обсъжда. Доближаваме позициите си, но аз е, е, така много държа на нашата позиция. Е, ограничение върху пасивните продажби е един от ключовите въпроси, по който не мръднаха преговорите, не, не, нито на йота. успяхме да обсъдим въпросни, възможни компромисни решения за тези нерешени въпроси, но все още не сме готови. Дита е, ръководи заседанието по начин, по който даде да се разбере къде са червените линии, които не могат да бъдат пресечени и понеже това нещата бяха наречени много точно, трябва обаче да се оплача от това, че съвета не, не прояви достатъчно гъвкавост по въпросите, които споменах. Следващата тристранна среща е на 27 юни и това е последната възможност за младийското председателство да закрие това досие, да затвори това досие. Ако е, естонците са готови да продължат, да поемат и да продължат, но малтийците желаят да обявят успех и да е, приключат с това досие, така че работим на техническо равнище и търсим, продължаваме да търсим компромис по тези въпроси. Благодаря. Сега от социалисти демократи ли ще говори? Аз съм докладчик в сянка от ЕКР, но нямам какво да добавя, каза председателката. Така че, Роза, единственото, което ще кажа е, че се надявам да сближим позиция си. Аз искам да подкрепя Ружа напълно в това, което тук, току-що каза. Е, оценяваме нейния упорит труд по това досие. Едно важно послание за следващата тристранна среща е, че много важно е парламента да се придържа към приоритетите си и да говори е, с един глас, на един глас. Надявам се, че ще успеем да от... постигнем един основище и да го отстояваме. Благодаря. Не виждам Денис Де Юнг, някой друг от ГУЕ има ли, който иска да вземе отношение. От зелените не. Не виждаме и от е, е, е, ЕФДД и ЕНФ. Така че желая успех на следващите сани срещи. Само да благодаря на всички. Наистина чувствам подкрепата на парламента, много силна подкрепа и това, което каза Дита, трябва да продължим, как да го кажа, да, да дадем на гражданите това, за което сме, което очакват от нас, това, за което сме избрани. Благодаря, председателката. Сега да минем на следващата точка, която е разглеждане на проекто становище по зачитане на личния живот и лични данни в електронните е, съобщения и съответна директива за отмяна. И е, сега давам е, думата на докладчицата. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да ви поздравя за избирането ви и очаквам да работиме в сътрудничество пред близките години. Сега първо за предложението на комисията. Както знаете, комисията излезе с регламента за електронната неприкосновеност началото на годината. Само с няколко думи да кажа кои са основните аспекти. През май следващата година ще се излезе новата ОРЗТ. Комисията има за цел да подсигури сигурност на личните комуникации, не само на отделните потребители, но също така на фирмите и на представителите на промишления сектор. Съществуващото законодателство а, включва а, раз, но и а, новите развития. Целта е да се подменят а, така наречените конвенционални начини на цел, цел, целта е, е целото законодателство да бъде хармонизирано. Аз лично смятам, че трябва да имаме добро и законодателство, което да отразява и да спомага на развитието на цифровите технологии, а не да им пречи, като същевременно няма допълнителна административна тежест, така че аз смятам, че може да се решат проблемите чрез по-добро хармонизиране. Сега с няколко думи моето проекто предложение. Считам, че резултатите от преговорите доведаха до едно балансирано решение, което е в интерес и на потребителите, и на промишления сектор и че целта е само да се попълнат а, а, правните празноти, а не да се, създадат допъл... да се създаде допълнителна тежест. Също така смятам, че в сърцевината на нашето предложение трябва да има възможност за потребителите да имат по-добър, по-добър избор, по-информиран избор. Смятам, че потребителите трябва да имат повече избор и те трябва да решават кога точно да направят този избор, а не ние да решаваме вместо тях. Също така внесах и изменения, които според мен са важни и, ко... и които са свързани с обработката на данните, включително и метаданните в член 6. Смятам, че обработката на предварително обработните данни ще даде, ще предостави добавена стойност за потребителите, включително и за администрацията и публичните органи и предприятията. Също така смятам, че трябва да се заличи член 7, тъй като смятам, че съхраняването и последващото използване на данни на физическите лица са попаднали в обхвата на ОРЗД. И още някои изменения, по които искам да ви спомена или които искам да ключа. докладчиците в сянка ще споделят своите виждания. Това ще бъде много важно. Става дума за а, решението за браузърите и знаете, че някои от заинтересованите страни смятат, че предложеното не е най-доброто решение. Също така бихме могли да видим и какви ще бъдат последиците за целенасочената реклама. Също така има и някои проблеми, свързани с санкциите, ограниченията и глобите, но бих искала да знам какво мислят докладчиците в сянка и колегите и съм готова да обсъждаме нещата в дните, които следват, за да може становището да бъде полезно и добро. Първо искам да дам на думата на Кристал. Благодаря. Първо искам да ви поздравя за това, че бяхте избрана за председател на нашата комисия. Електронната неприкосновеност. По принцип съм съгласна и харесвам предложението на комисията, но смятам, че това предложение трябва да бъде усъвършенствано. Целта е да зачита личният живот и най-вече да се защитат личните данни. Смятам, че вие казахте, че целта и вашата, вашата цел е да се улеснят по-скоро търговските дейности. Аз мисля, че целта е по-скоро да се защити неприкосновеността на лицата, на личният живот. Така че ще се спра на някои от точките, по които смятам, че трябва да се внесат изменения. Първо, и смятам, че е важно, че трябва да имаме неприкосновеност по проекта by default. Тоест да изискаме от производителите това а, ниво на неприкосновеност да бъде заложено а, още в самото начало. Ако разбира се, потребителите искат да имат по-низко ниво, те могат да направят информиран избор за това, но като цяло ние трябва да изискваме да има защита, която да е на много високо равнище by default. Необходимо е да се осигури защитата на децата. И за, и за това смят, ще видя а, какви изменения бих могла да внеса в а, този смисъл. Също така, това е проблем, който е обсъждан и в рамките на други досиета, но при всички случаи смятам, че трябва да видим дали има въз, възможност за някакви колективни искове или жалби, ако предоставените услуги не са на равнището на изискванията. Също така Добре, възможно е да може да има проследяване за статистически, за статистически цели, но аз смятам, че нещата трябва да се е, стеснат да няма възможност за много обширно проследяване, така както е в предложението на комисията. Надявам се, че моите изменения ще внесат известни корекции, но аз мятам, че наистина е много важно потребителя да има истинска възможност да избира. Днес, ако искате да прочетете някаква статия онлайн, трябва да покрай това да, да изчетете много реклами, има прекалено много намеса. Така че мисля, че трябва да направиме нещо, за да може е, потребителят наистина да има избор. Избор, когато иска да търси съдържание онлайн. Като цяло обаче сме готови да обсъждаме а, съдържанието на, този, на това становище, но вие наблягате прекалено много на търговската дейност, на а, интересите на промишлеността. Аз смятам, че трябва да се наблегне повече на а, правата на гражданите, но при всички при всички случаи ще обсъдиме нещата по-подробно в последствие. Благодаря, Кристал. А сега давам думата на Дан Далтън. Благодаря, колеги. Е, Поздравление от мен. Наистина, това е едно огромно дозие. Е, обхваща всичко онлайн. И честно казано, аз малко се притеснявам за предложението на комисията. Смятам, че предложението на, на докладчиците се опитва да реши е, много от проблемите, които се съдържат в предложението на комисията. Ключовият въпрос е, е е, че трябва да пазим връзката с е, регламента за защита на данните. Е, това е нещо, което все още дори не е влязло в СИЗА. В сила РЗД, още не е влязал, Ще влезе следващата година. И сега се твърди от страна на комисията, че този регламент е много неща куцат в него, без той да е влязъл още в сила. И е, идеята е нека да е, решим тези проблеми с средството, което предлагаме. Е, значи, е, аз притесняваме ме сроковете, смятам, че са нереалистични. Е, има обаче е, някои доста добри неща в това становище. Е, например, комуникациите бизнес до бизнес от машина до машина. Не мисля, че съобщенията, комуникациите между машина до машина не са защитени в този регламент. Е, отстраняването на разграничаването между кукис първа и трета страна е, също е смислено и е, избора на крайния потребител, възможността за избор на крайния потребител също е положителна тенденция колкото да спорните въпроси, Говорихте за решенията за, за браузър и за гейткипър. Според мен е, това е, е правилният, верният подход. Дава избор на хората първо. Значи потребителя е, може да реши, да избере дали ще позволи пълна функционалност и достъп до кукис или пък относителна функционалност. И много скоро обаче той няма да може да постигне пълна функционалност на платформите, които е, посещава. Е, значи трябва да посети, да, да промени изцяло е, настройката или да мине през е, редица е, платформи, да иска разрешение всеки път. Е, и не смятам, че това е, е вярният подход нека да сме наясно. Потребителя има избор сега. Ако знаеш какво е cookies, можеш да ги изтриеш от компютъра си. Ако не знаеш какво е, приемаш, съгласяваш се и е, караш нататък. Мисля, че много по-разумно е за нас пък и за комисията да се опитат да просветят хората, да им кажат е, е какви, с какви средства разполагат да защитат своята е, лични данни и в момента с настоящите инструменти. Защото ако следваме предложението на комисията, ще стигнем до положение да нямаме безплатни апликации, е, приложения или платформи на интернет или дори когато става дума за плащане, за абонамент, в момента те се субсидират от постъплението от реклами. Така че всичко, което ще правите, е, това ще качи значително е, разходите за всички платени сайтове в момента. На практика това означава а, е, богатите и средните класи ще ги имат, защото могат да си го позволят, бедните няма да имат достъп до тази информация. Така че, честно казано, в този случай аз съм на страната на потребителите на интернет, ползвателите, а не на страната на богатите, които ще могат да си го позволят. Така че, според мен, трябва да се върнем е, назад. Е, е, становището, което е, госпожа Мейдъл дава е добро начало и наистина трябва да излезем със собствено становище. Не можем обаче и да кажем няма да отказваме да работим с комисията въобще. Трябва ни и време за това, но мисля, че вече това становище на госпожа Майдъл е добро начало. Иска да вземе думата от името на Кая. Да, тя наистина Трябваше обаче да, пред, да излезе с становище пред ИТРЕ. Но наистина за бъдеще може би трябва да координираме нашите дейности, за да не може едно и също досие да се обсъжда по едно и също време в две комисии. Тя е съгласна с докладчика като, например, обработката на данни и за целите на ОРЗД. Тя е съгласна за... Не, не... В някои области тя е не смята, че някои заличавания са прекалено далече, като например в е член 11. Не трябва да се разширява обхвата за държавите членки да и те да имат а, достъп до комуникацията на потребителите. Не, не бива да се разширява прекалено много обхвата. Също така тя смята, че а, гражданите не трябва да се чувстват проследявани а, и това ще създаде само прекалено много а, тревога чрез тях. Разбира се, проследяване би трябвало да може да е възможно с а, цели, за целите на статистиката. Трябва да не, да има много повече технологически неутралитет. Също така тя смята, че разликите между първа и трета страна, страна бисквитки трябва да, да бъде подчертана и тя смята също така, че този въпрос заслужава изменения. Благодаря на колегите за които работят по въпроса. Дита, ням, не разполагам с докладчиците в сянка. Имената на докладчиците в сянка по другите групи, може да вземете думата. Аз също бих искал да благодаря на докладчика и да поздравя нашата новоизбрана председателка. Благодаря на Ева Майдел. Радвам се, че можем да постигнем широк консенсус по някои въпроси, но не трябва да избегнем някои не, неясноти или недоразбиране господин Далтан Далтън има вече директива за електронна неприкосновеност. Тук не става дума за ОР, за да тази директива не е включена в преразглеждането на ОРЗД, но при всички случаи, колкото колкото повече а, отлагаме, толкова повече се налагат 28 различни стандарта и толкова повече ще бъде фрагментиран пазара, т.е. няма да се постигне правна сигурност. Така че аз призовавам към бързото приемане на регламента. Това беше първото така недоразумение. Второто е, че ОРЗД е сам по себе си добър и достатъчен стандарт. Но не, нека не забравяме, че телекомуникациите не са свързани също така с, поверителността и интернет интегралността на цялата комуникационна система. Тоест имаме връзка от една страна между общите правила за защита на личните данни и специфичните правила за защита на а, данните в а, телекомуникациите си. И тук ще се прилага ОРЗД телекомуникационните и комуникационните услуги ще се е, възползват и ще, и ще стъпват на двата вида правила. Така че е необходимо само да видиме е, кои разпоредби са необходими за позоваване на двата вида правила. Смятам, че колкото до съгласието да, член 8 и димата, мисля, че е нещо много важно. В при всички случаи трябва да се подобри начина по който потребителите ще могат да изразат своето съгласие. Господин Дълтън, вие казахте, че и малките и средните компании също трябва да имат същитодобност, т.е. трябва да има технологическа неутралност, която всъщност на практика могат да помогнат по-скоро на малките и средните предприятия. Защото при всички, при всички случаи големите могат да събират и съхраняват много повече данни, отколкото малките. Така че смятам, че присъствието на бисквитките в момента такова каквото е, не е благоприятно за потребителите. И аз Затова смятам да направя предложение. Що се отнася до член 17, рисковете и информацията за риска, мисля, че това е много важно, защото когато става дума за а, сигурност и безопасност, трябва да бъдем изваредно стриктни. При, при всички случаи не трябва да падаме под нивото на защита, което е залегнало в директивата за електронната неприкосновеност. Ние не можем в никакъв случай да си позволиме по-ниски по-низки нива от съществуващите в момента, така че трябва да бъдем много предпазливи. да не а, па напротив да осигурим едно равнище на защита, което да бъде по-високо от сега съществуващото, така че можем да подобриме това становище и с голямо удоволствие ще работя с докладчика и другите докладчици в сянка по въпросът, тъй като няма други. Сега давам думата на Ана Мария. Благодаря. Аз подкрепям позицията на докладчик. Тя е в, във вярната посока, но искам да сигнализирам за нещо важно. Това е само едно становище. Да, Филип, имаме директива за личните данни, но тогава се случи цифровата революция и работата ни в тези комисии е именно да насърчаваме растежа, разрастването на цифровия пазар вътрешен цифров пазар. И нещата опират до лични данни, но не толкова до това, колкото до е, пазар пазар и, и тук отново за, става дума за, за куки за, и, и за защита на потребителя и избор на потребителя. Да правим разлика между функционални и пазарни куки, за да не зависим изцяло от Google до това се свежат нещата. Имаме вече регламента за защита на данните. И видяхме, че той има пагубно е, въздействие върху бизнеса. Е, говорим за бизнеса в е, е, Европа. Няма сигурност за бизнеса. И наистина, Филип, тук не съм съгласна с теб. Тотално небалансирано е. И бизнес, общността, хората от бизнеса се, са разтревожени. И аз тук изразявам техните тревоги. Те искат някакви насоки за е, използването на този, прилагането на регламента, е, който ще влезе в сила след година, а те не знаят как ще на практика ще действа. И това, което ме смущава тук е, че рискуваме да, да направим, да поступим по същия начин. Либе имат, има един доклад, който ще се отрази върху огром, по сериозен начин върху вътрешния пазар, върху е, е, трансграничните сделки и защита на потребителя. И тук ние се подаваме на същите изкушения и спадаме в същите грешки. Някои колеги го казаха. Потребителите наистина вече са защитени от е, е регламента. Ние сме защитени от него. ОРЗД не би трябвало, е, както каза Дита, е, трябва само да напомним на гражданите, на потребителите, че те имат е, право да поискат оттегляне на съгласие. Когато бях действащ председател, с председателя на Либе говорихме по въпроса той прояви много разбиране и е, каза, че са готови да работим заедно, за да е, се постараем да избегнем същите капани и същите е, грешки, които сме допускали при. Сега на Кристал да каже нещо за децата в разъда, оставаме неща, нещата в ръцете на държавите членки. Прак 16 е, години поставяме там, но е, държавите членки ще кажат, имаме фрагментиран вътрешен пазар, вместо хармонизиран. И аз наистина се надявам, че децата, които ще е, ползват това досие по някакъв начин, е, все пак да се ползват от защита на, на, на личните данни на малолетни и непълнолетни. Благодаря. Дита? Аз а, е, говорих. Съгласна съм с а, е, това, което каза, пред, каза, се каза тук, но искам да споделя и а, е, тревогите, които така на Ана Мария е, и на други колеги относно е, тайминга на това предложение предвид влизането в сила на регламента. От хората е, не трябва да се е, иска е, това от тях. Е, те трябва да знаят, че е, нищо, няма нищо безплатно. Значи, е, Мисля, че е, този пример, който е даден с 6 месеца, е неудачен. Е, после е, кукис и вебсайт браузерите срещу далекосъобщителни комуникация, мисля, че това се отнася до е, частни комуникации е, и след приключване на, на дадено е, е съобщение, е, всичка, цялата информация в това съобщение трябва да, се, да бъде заличена от е, посредника, дали това ще е телефонната компания или друг. Е, когато говорим за разговори машина към машина, е, е, насърчавам ви да е, е, се съсредоточи върху членовете, където се определя приложното поле. Тук не говорим за услугите, които ползват такива мрежи. И след като е, това трябва абсолютно да бъде е, обект на мерките за сигурност, е, антивирусни мерки и така нататък, това обаче не е необходимо да се прилага в друг, по други места във връзка с несъприкосновеността на личните данни. Докладчика на Базо. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратка. Благодаря на всички докладчици в сянка, на тези, които присъстват или тези, които бяха предоставили мненията си. Трябва наистина да разберем къде се крие техната загриженост, за да можем да усъвършенстваме съдържанието на текста. Наистина бяха споменати някои проблеми, които не са засегнати в доклада, като децата или други уязвими среди. Не изпиждам, че има доста така единомислие между групите и не, при всички случаи смятам, че ще можем да постигнем едно балансирано становище. Въпросът е, че трябва да се прибърз, придържаме към нашите правомощия, а на имко това е вътрешния пазар и а, защитата на потребителите. Това ще бъде ръководещо за мене в процеса на преговорите. Ем, имам ли още време? Що се отнася до разграничението между бисквитките. Трябва да бъдем много предпазливи. Защото всеки. Защото нека не забравяме. че в момента имаме възможност на всеки вебсайт да се забрани или не бисквитките. Що се отнася до браузърите и гейткиперите, тук по, тази тема ще се направят допълнителни изменения. Исках да знам какво е мнението на колегите по, въпро, по въпроса. 28 юни 12 часа ще е крайният срок за внасяне на изменения и заседанието с докладчиците в Сянка ще бъде през юли и винаги съм готова да обсъждам с вас измененията. Благодаря Ева и на добър път. Вие споменахте срока за внасяне на изменения 28 юни на обяд. Приключваме с дискусията по тази точка и преминаваме към следващата точка, която е публично изслушване по един проблем, който е от много важен за Европейският съюз. Става дума за електронната европейска карта и от тук нататък ще говоря холандски. Благодаря. Преди всичко бих искала да приветствам с добре дошли нашите гости, и всички, които са тук в залата. Бих искала да поздравя и всички, които ни гледат онлайн. Многократно а, повторихме тази сутрин, че тук заседаваме в рамките на Комисията по вътрешния пазар. В нашата комисия се отделя голямо внимание на вътрешния пазар и на предоставянето на услуги. Та в този контекст днес ще направим съвместен дебат по отношение предложението на Европейската комисия за Европейска електронна карта за услуги. Към момента има две предложения на Европейската комисия в това отношение. Регламента за въвеждането на Европейската електронна карта за услуги и директива за Европейската електронна карта за услуги и свързаното с нея административно обслужване. Колегата Локегард и аз сме докладчици по това досие. Аз по регламента, а колегата по директивата. Нека да чуем Мортен. Благодаря, госпожо председател. Я ще говоря на майчиния си език, тъй като много съграждани ме гледат в момента. Благодаря ви за това, че ми давате думата. Радвам се, че провеждаме днешното изслушване, защото темата е изключително сложна и многолика. Европейската електронна карта за услуги ще има своите последствия в много сфери на живота – ето защо днес провеждаме настоящото публично изслушване. Всички ние бихме искали да имаме добре функциониращ вътрешен пазар, не искаме да законодателстваме просто ей така. Идеята е да законодателстваме, ако това ще има някакъв ефект за европейската економика и нашите граждани. Аз съм съдокладчик и бих искал да помоля всички участници в днешното изслушване да бъдат конкретни и да ни посочат плюсовете и минусите на това предложение. наистина много се радвам за този обмен на мнения, защото по този начин ще се улесни работата на доставчиците на услуги, които желаят да работят и да предоставят трансгранични услуги. Благодаря ти, Мортен. Като докладчик от името на ЕКАРЕ бих искала да посоча, а това не е тайна за никого, че ни остава още много работа, за да се гарантира свободното предоставяне на услуги във вътрешния пазар. Ето защо преди всичко би трябвало да се постави акцента върху прилагането и спазването на действащото европейско законодателство и по-специално директивата за услугите. Всички знаем, че напредваме доста бавно, но ние ще продължим да настояваме. Както каза и Мортен, така а, и ние сме привърженици на коректното прилагане на сега действащото законодателство, преди да се впуснем в нова законодателна дейност. А за да има нова законодателна дейност, тя трябва да има своята добавена стойност. В днешната дискусия очакваме да чуем плюсовете от въвеждането на Европейската електронна карта за услуги. Бихме искали да чуем дали тя ще улесни потока на услуги има доста неясни моменти, нещо, което спомена и Мортен. Нека всички заедно да помислим върху предимствата от въвеждането на Европейската електронна карта за услуги. Надявам се, че ще имаме една конструктивна дискусия със сигурност ще се засегнат доста деликатни теми, ще обсъдим и трудностите, но е добре да поговорим и за евентуалните решения и корекции, които можем да внесем в текста, за да може да имаме качествено решение. Задачата ни е сложна, но все пак се надявам, че настоящето публично изслушване трябва да даде своя принос. Предварително бих искала да благодаря на всеки един от вас. Нека сега да чуем представителите на първия панел. В рамките на първия панел ще говорим най-вече за административните и а, регулаторни пречки в сектора на услугите. Тук сред нас а, са и тримата участници в панела. Преди да ги чуем, бих искала да посоча, че е важно всеки един от вас да спазва времето си за изказване от 5 до 7 минути максимум, ако обичате. Сега ще чуем господин Каспар Ернест, международен директор на Датската конфедерация на предприятията. Благодаря ви. Аз съм Каспар Ернест, директор на специализирания за Европа отдел в Датската конфедерация за предприятия. Нашите членове са членове на доброволно начало, представляваме около стотина синдиката и хиляди предприятия. Мисля, че е много важно да посочим, че ние сме асоциация, която се занимава с колективното договаряне и споразуменията с, с синдикатите. Така че е, нещата действат добре на датския пазар. Представляваме Имаме, представляваме, имаме бизнес услуги, нашите членове са, както вече казах, различни предприятия и синдикати. Приблизително 70% от европейската економика се занимава с услуги, едва 20% от тях се предоставят на трансгранично равнище. Така че има недостатъчна интеграция в това отношение. Смятаме, че директивата за услугите може да не се изпълнява изцяло във всички държави членки а, а пък в тези, в които се изпълнява, това е в недостатъчна степен и малко по-късно ще се спра на това защо. Електронната карта се занимава с административните пречки и застраховките, но а, по никакъв начин не поправя регулаторните такива. Нещо, на което ще се спра по-нататък. Защо желаем въвеждането на такава карта? Желаем го, защото по този начин ще има прозрачна информация от държавите членки. За бизнеса ще е много по-ясно каква информация трябва да предостави, какви лицензи трябва да предостави, за да може да предостави услуги в съответната държава. Нещо много важно. Ще има само един компетентен орган в държавата членка. Вместо да се преминава през няколко административни нива, хората ще трябва да се свързват само с един компетентен орган в съответната държава членка. Това дава чувство за сигурност, намалява бюрократичната тежест, което е чудесно пречките свързани с превода. Много често трябва да се предоставя превод на документите, трябва да бъдат сертифицирани за а, административни цели, в, за да може приемащата държава членка да ги разбере. В Дания а, Писмените преводачи не са част от регулирана професия, така че не може да имаме сертифициран превод у нас. Не можем да предоставим такъв на чуждестранните власти. Това е просто един пример. Смятаме, ако имаме един компетентен орган, който ще се занимава с това, това ще улесни нещата. Техническите пречки. Когато отидете в общината в Белгия, може да платите с банк контакт. Ако сте чуждестранен доставчик и искате временно да предоставяте услуги, тогава нямате белгийска сметка и не може да платите с банк контакт, което означава, че не може да платите за нито едно удостоверение, което ще получите. Подобни пречки ще отпаднат с това предложение. Принципа само веднъж. Намалява се по този начин административната тежест за нашите държави членки, осигуряват се някои застраховки, ще имаме право на чуждестранна застраховка, което е чудесна. Картата се получава, ако пожелаем такава, което също е много добре, т.е. няма никакви ограничения държавите членки, които прилагат директивата за услуги добре и ни позволят да участваме на нейния пазар, това е наистина чудесно. Ако ще предоставяте услуга и искате да спечелите тръжна процедура, ще ви от полза, ако за една година може да вземете лиценз за работа в чужбина. Та въпросът беше има ли някакви альтернативи. Виждате тази снимка, избрах нея, защото говорим за пазара на услуги от доста дълго време. Поне за нас тревата е зелена от другата страна на оградата, ако има упростяване на регулаторната рамка. Сега обаче осъзнахме, че това е невъзможно. Какво означават да се намали административната тежест при трансгранично предоставяне на услуги? Молим ви да не оставаме на ръба на преградата. Всички сме съгласни, че никой не желая да се преразглежда директивата за услуги. Ето защо а, това е правилният път напред. Много се говори за измамите и злоупотребите. Според нас трябва да използваме тази възможност, за да се борим с измамите. Когато днес предоставяте информация на приемащата държава членка, вие отивате там с физически документ, който сте получили от собствената си държава. С цялото ми уважение, много по-добре е да платите на някой да ви даде този документ, много по-лесно е а, да фалшифицирате такъв а, а, документ. Когато обаче всичко е в електронен вариант, е много по-трудно да има злоупотреби и измами. Така че нека тази карта да се превърне в инструмент за борба с измамите. Смятаме, че тя наистина може да помогне. Миналия месец в Естония Попитахме как стоят нещата с корупцията след падането на комунизма. Отговора, който получихме е, че корупция на административно равнище няма, защото тя е невъзможна. Всичко е в електронен вариант и е, няма как да се извършват измами. И това много ми хареса и си казах, че не трябва да го забравяме. На следващо място връзката с EPC EPC е, е за а, физическите субекти, които желаят да пътуват отвъд границата. EPC си имаше и своите положителни ефекти. До тук няма измами. Въпреки, че първоначално се опасявахме, че такива може да има. Мълчаливото одобрение, доколкото разбираме, не е проблем, тъй като срокът, който е отпъст отпуснат е достатъчен и про, лицата, които работят в тази сфера, много бързо възприеха предложението, с което ще приключа. Благодаря ви. Thank you very much uh, for your uh, contribution. Благодаря ви за това, че се вписахте в времето. Сега да чуем госпожа Неско Радес Алебек директор, началник отдел за вътрешния пазар. Може би Анна Мария сама може да произнесе името на компанията си. Тя е от Швеция. Заповядайте. Благодаря ви. Аз съм началник на отдел за вътрешния пазар. Работя в Националния търговски борт в Швеция и се занимавам с въпроси на вътрешния пазар и търговията. Целта е да имаме добре функциониращ вътрешен пазар. Имаме и компетентен орган в Швеция специално за това. Имаме няколко а, точки за контакт, центъра Solvit, IMI и специални нотификационни процедури за услугите. Имаме мандат, за да работим за хармоничното прилагане на европейското законодателство в Швеция. Имаме добър опит от а, функционирането на вътрешния пазар в Швеция. До известна степен имаме опит и с неговото функциониране в други държави членки. В случая обсъждаме електронната карта за услуги. Стоките в днешно време а, се движат много по-свободно, отколкото услугите в Европа. Има голям потенциал за подобряването на свободното движение на услугите. Важно е на първо място директивата за услугите да се прилага коректно във всички държави членки. Така че гледаме положително на новата инициатива на Европейската комисия. Смятаме, че Европейската електронна карта за услуги може да увеличи търговията с услуги. Много доставчици на услуги днес смятат, че предоставянето на такива отвъд граница е трудно начинание. Доставчиците на услуги могат да поискат електронна карта в собствената си държава, на собствения си език след въвеждането на тази карта, което означава, че ще имаме обслужване на едно гише, намаляване на административното време. Това е много важно за държави като Швеция, където няма специални компетентни органи в това отношение. Та, Едно обслужване на едно гише означава по-добър мониторинг, по-бързо задействане на процедурата, незабравяне на подадената заявка. Е, има гаранции, че тя няма да приключи в някое чекмедже. Е, ще се опрости процедурата както за компетентния орган, така и за доставчика на услуги. Електронният вариант на тази услуга означава по-малко разходи за всички. в случая с въвеждането на професионалните квалификации и привеждането им в електронен вариант, видяхме, че е много по-лесно да се осъществява сътрудничеството между различните компетентни органи. Още повече, когато става въпрос за сътрудничество на различни езици. Правилата, свързани с авторизирането и контрола няма да бъдат променени. Действието в това отношение трябва да продължава да бъде в съответствие с европейското законодателство. Тук не става въпрос само за упростяване на процедурата. Една важна новост е факта, че картата за услуги дава въпрос дава възможност, извинете, на доставчика на услуги да поиска лиценз на собствения си език от компетентния орган в неговата държава членка. А към момента това беше една от най-големите трудности за доставчиците на услуги, които желаяха да работят трансгранично. Трудно е да си представим, че някой може да намери альтернативна а, възможност на това предложение. Директивата за услуги днес се прилага в IMI, но тя се отнася само за комуникацията между компетентните органи. По този начин ще дадем възможност и на доставчиците на услуги да се възползват от системата. Друг плюс от въвеждането на електронната карта за приемащата държава членка е, че вместо да получава чуждестранни документи на език, който не разбира, тази държава ще получи документ, които вече са били щателно проверени от изпращащата държава членка и това значително ще облегчи процедурата. Предварително условие, както винаги, е да има доверие между компетентните органи на двете страни. Според нас, ако правилно се прилага електронната карта за услуги, услуги, ще се справим ефективно с съществуващите проблеми в сферата на услугите. Относно връзката или дублирането с Европейската професионална карта, добре е да не се стига до създаването на две карти. Това може да се окаже проблем, ако сте самонаето лице. Защото ако сте самонаето лице, това означава, че влизате в рожното поле на двете директиви. Но според нас най-добрата гаранция за успех на това начинание е държавата членка да погледне на сериозно на този инструмент, да е, гарантира прилагането е, на тази система на национално равнище, да подплати системата с необходимите ресурси и да работи в дух на добро административно сътрудничество с компетентните органи на другата държава членка. Благодаря. Eh, ehm, eh, Благодаря ви. Благодаря ви за вашите думи. Сега бих искала да дам думата на господин Тибо Вебер, който е конфедерален секретар на Европейската конфедерация на синдикатите. Заповядайте. Благодаря. Благодаря ви, добър ден на всички. Аз представлявам а, конфедерация на синдикатите на много а, Тази тема е изключително важна за работниците. Бих искал да ви обърна внимание на работниците, които са се събрали отвън, за да протестират срещу въвеждането на тази карта. Сега ще ви обясня защо. Ще започна изказването си с нещо, което чуваме от дълги години. Пазарът е много добър но трябва да внимаваме. По никакъв начин не желаем да навредим на гладкото функциониране на вътрешния пазар. Да, нека да няма дискриминация, но не можем в нашата конфедерация да толерираме пазар, който налага натиск върху синдикатите и пазара. И това е свързано с други предложения от пакета за услугите. Бихме искали да спечелим тази битка. Принципа за държавата на происход отпадна от директивата за услуги и сега нека да се надяваме, че не трябва да се стига до такъв разделителен дебат отново, е, защото Европа вече не е толкова силна, колкото беше. Електронната карта, която ни се предлага днес, изглежда привлекателна. Една подобна карта ще даде възможност на бизнеса да премине през различните административни формалности само с едно кликване на мишката. Съгласно комисията, предложението по никакъв начин не се намесва с мерките за контрол в а, приемащата държава членка, нито пък с правата на работниците по смисъла на директивата за командированите работници. Само, че тук може да има един проблем. Може тази карта да се превърне в нещо повече от такъв инструмент. Ако контрола в приемащата държава членка е поставен под въпрос, то тогава може да се гледа на подобна липса на контрол като на ограничение на свободното движение на услуги. Повторното въвеждане на принципа на държавата на происход – е опасност, която сега става реална. И въпросът е не дали това ще бъде направено, а по-скоро кога. Това може да стане с едно обикновено изменение в Европейския парламент, а на, може да стане от страна на Европейската комисия на последващ етап. Вижте а, клазата за преглед в регламента. Приканва се също така да се направи оценка на ползата от такава карта. Европейските институции не могат да се крият вече за технически дебати вътрешния пазар бива подкопан и Европейския съюз трябва да докаже, че може да помогне, като го засили. Нуждаем се от нов подход към свободното движение, нов подход, който да почива на изпълнението на трудовото право и на подобряване на работните условия на работниците в Европа. В рамките на дискусията за електронната карта бихме искали да ви помолим да обърнете специално внимание на ефекта на тази карта върху командированите работници. Нека да няма никакво дублиране на законодателство, още повече светлината на сегашното преразглеждане на директивата за командироването на работниците. Нека да ви обърна внимание на практическата процедура за прегледа на регламента и евентуалното отнемане на картата от приемащата държава членка. Срокът предвиден тук е много кратък. Принципът веднъж за винаги и така нататък. Заключение. Оставаме на ваше разположение, за да обсъдим допълнително това предложение. Не бихме искали да бъдем изключени от подобен важен дебат. Но не трябва да се постига сделка на всяка цена, защото цената, която трябва да се плати, може да се окаже прекомерно висок. Благодаря. Dank u wel. Nu we eh, de, uh, de tussenkomsten van de eerste panelleden gehad hebben, um, wil ik... Uh... Eh, ik така. на този етап бих искала да дам възможност на докладчите сянка да изрезат становището си по тези две теми. Не забравяйте, обаче, е, че трябва да сте много кратки и да поставяте съвсем конкретни кратки въпроси на панелистите. Сега Анна Мария Кораца да има думата първо, докладчик в сянка. Да, наистина много се радвам, че имам възможност да чуем такива отлични е, експерти оратори. Това, което ме е, смущава, след като ви изслушах, е, е, след като това е добро предложение от комисията, е, дали е достатъчно то. Вие казахте с презентацията си, е, презентацията си казахте, че е, административните е, тежести е, ще бъдат преодолени, но не и регулаторните. Е, при трансгранични сделки. Значи, е, ако нямаме намерение да преработваме директивата за услугите, е, знаете, че има проблеми с нейното прилагане. Целта на този пакет е да се преодолее съпротивата на държавите членки при прилагане на тази директива от години вече. Е, значи, добавяйки тази процедура, аз напълно съм съгласна с вас, че тя е положителна и тя отстранява редица бариери, премахва редица трудности, но все още основните проблеми си остават. Е, е, излиза, че това е една, още една процедура, не е заместваща, вместо по, по-добра место. Останите а, е, допълнителна. И а, аз отговарях в предишния си мандат за този въпрос а, и работата ми беше по директивата за професионалните квалификации. Въпросът ми към вас е е, смятате ли, че работейки по това досие е, има твърде много фрагментация между е, държавите членки по начина по който се прилага? И смятате ли, че това е верният инструмент, който да се използва и да се работи, да се движим напред и по пакета за услугите? Благодаря на Анна Мария. Сега доклад със сянка за социалисти и демократи. Извинявам се, че ви пропуснах, е, че пуснах е, колегата. Благодаря на е, панелистите за кратките, много ясни презентации. Това предложение ми изглежда съвсем така осъществимо, но пък поставя и въпроси, като например включването на конкретни отрасли. Искам да попитам панелистите, бихте ли е, какви е, сектори смятате, че ще бъдат включени, като например строител, строителството или е, е, застрахователния е, бранш? Е, смятате ли, че те могат да бъдат обхванати? Благодаря сега, с, с, социалисти демократи. Въпросът с електронната карта е, генерира доста така, предизвика доста съпротива, особено на низово равнище. Е, чух хора от е, строителството, е, от строителния бранш, които казват, е, че това няма да спести средства, няма да намали бюрокрацията. Напротив, пък е, работодателите в много държави, в Швеция, в някои от балтийските страни, е, твърдят, че е, има частно-публично партньорство, което всъщност някакси ще замени тази този проект за електронната карта. Благодаря на госпожата от Швеция за това, което ни разказа за Швеция. Там и в другите, други северни страни частно-публичната система си работи чудесно. И въпросът е тогава какъв е смисъл от такава карта? Какъв е смисъл, би бил смисъл в Швеция? Какви ще се ползите? Чух редица критични бележки в този смисъл, включително от хора, които смятат, че това вече е устаряло и, и че няма да служи за нищо в сегашния контекст. Безспорно, намеренията са добри, но крайният резултат може да се окаже точно обратното на това, което очакваме и търсим. Благодаря. Благодаря. Сега да дам думата на господин Росати. Той е докладчика под директивата от НП. Благодаря на панелистите за представените е, е, позиции. Аз е, Подделям до голяма степен казаното от преждеговорившите. Първо, това, което прави предложението е, то е, има за цел да упрости административната процедура, т.е. тя ще даде възможност на е, доставчика на услуги да поиска електронна карта на собствения си език и това става всичко онлайн, по цифров начин, което вероятно спестява разходи и е, ограничава възможностите за злоупотреби. От друга страна обаче трябва да кажа, че редица колеги в парламента бяха е, разочаровани от е, е, липсата на амбиция в това предложение, защото основните причина, основната причина основната пречка пред развитието на трансграничните услуги в Европейския съюз не се свежда до административни или езикови проблеми, а по-скоро различия в законовите рамки, в уредбата, законовата уредба. Това се отнася особено за строителния бранш защото е, той е един от е, двата е, сектора, който е обхванат от предложението. За строителните фирми основният проблем са законите, различните законодателства и други е, командироването на работници от една страна в друга. И така че, отчитайки ползите от е, е, този цифров е, е, начин на контактуване на едно място. Трябва да кажа, че ако започнем сега да творим ново законодателство в Европейски съюз, плюс всичко друго, което регламентира живота ни, ежедневния, трябва да сме сигурни, че нов закон, нов акт трябва да има смисъл, да има действително добавена стойност. Е, и още нещо. Има неяснота по критериите и начините, по които ще се е, приема е, електронната карта в приемната страна, страната домакин, като приемане на тази карта органите в е, държавата домакин могат да откажат е, издаването на такава карта, без да предоставят е, обяснение за това. Тук отново има много неясноти и бих искал да попит, да помоля колегите и гостите ни по-скоро да коментират по тези въпроси. Благодаря. Благодаря господин Русати за вашето изказване. Има ли други депутати, които желаят да поставят е, въпроси пред панелистите? Е, не виждам. Тогава предлагам панелистите да имат възможност отново да вземат думата, да отговорят на въпросите. Е, и ще ви моля отново да бъдете кратки. Ще започна по списъка с господин Каспер. Каспер Ернест, имате думата. Благодаря. Е, наистина, е, интересният въпрос е дали сме достатъчно амбициозни в е, тази си идея и предложение. Напълно разбирам и трябва да призная, че се чувства малко като тази крава между заседнала в оградата, е, на снимката. Ние от 10 години се мъчим е, да постигнем тази амбиция, е, да прокараме регламент, но повече от държавите членки не се интересуват. Парламента също не прояви особен интерес и ние вместо да висим така на оградата, приехме е, това положение, а именно да обсъждаме дали трябва да сме по-амбициозни или не, но в момента наистина е, трябва да, да, да е, видим как ще решим въпроса. Оградата е факт, но как можем да преодолеем оградата, за да пасем и тревата от другата страна на оградата никакъв контрол в е, страната домакин може да е, свърши е, тази работа. Е, ще дам пример на контрол, който не може да... Е, е дайте ми пример на контрол, който не може да осъществ... бъде осъществен с електронната карта, който е, се осъществява днес. Е, трябва да намерим верния баланс. Е, и ако трябва нещо да се е, коригира, да се дооправи, нека да го обсъдим. Но не, смятаме, че е, ще има смисъл такава карта. Ще ви дам е, принцип. Например, във Франция ви трябва удостоверение за морал, за, за добър морал. В Дания също има най-странни удостоверения в Дания, ако поискат такова удостоверение, ще кажат, ние не издаваме такова. Ние проучихме, е, е, че е, как стоят нещата и установихме, че във Франция съседът ти може да напише такава характеристика. Във Франция, в Дания това не е възможно. Ето, това са неща, които могат да бъдат преодолени. Е, и такива дребни неща. Е, ние сега има важни неща, е, ще кажете, но вътрешния пазар се състои от милиони дребни проблеми, които трябва да регламентираме. В противен случай те ще ни пречат. И колкото до различните отрасли и сектори, сега, ние не включваме изрично отделни е, отрасли, е, например, за, за, страховките е, строителния бранш, аз не ги представлявам. Ако те желаят да се включат, смятаме, че ще има смисъл за тях, както Европейската професионална карта, така че те могат да се включат на по-късен етап. Но за нашите услуги, наши, в нашата организация, е, мисля, че е, те биха били много доволни да, да се въведе такава карта. Е, по частните, публично-частните партньорства, те са хубаво нещо, но за малки отрасли те не решават проблема с административната процедура, а всъщност проверките в държавата домакин, което е хубаво, добра инициатива, но това не може да се отнася, не може да се е, прилага за всички е, отрасли в Европа. И мисля, че това е все пак е, едно подобрение в сравнение с днес. Днес се налага все още да пращаме по факс документи на, на германските органи, германските власти зная, че сме, бихме искали да сме на корно различен етап в Европа, но все още не сме, боя се. Да, имате ли да добавите нещо? Госпожа Албек, е, да, е, да, е, има чудесни средства във вътрешния пазар. Ако има някаква бариера, ние знаем как да я преодолеем. Ако има имаме съответната е, начин да решаваме е, проблемите е, чрез Solvit, но има много малко бизнес дела. Solvit функционира всъщност има много голяма разрешителна способност за е, бизнес, е, дела и спорове. Но нека да не е, смесваме нещата. Има и други средства, които са приложими. Съобщението, новото изискване, което може да се използва е, в някои държави членки вече процедурата за уведомяване е, е, е въведена, в други е, въобще не се прилага. Тоест имаме други средства да преодолеем тези бариери, но трябва да сме е, сигурни, че спазваме задълженията си, изпълняваме своите задължения и е, комисаре Комисията трябва също да е, изпълнява ролите си да пазител на, на договорите. Е, държавите членки също. Разбира се, упростяване на административната процедура е, трябва да се постигне, но ние, например, в нашата организация имаме бюро за помощ, е, където е, е, се получават десетки молби за съдействие от хора, които не знаят към кого да се обърнат. Така че е необходимо да се опростят нещата, да се намали да се, тези, тези сложни процедури да се сведат до минимум, но нека да видим е, е, какво може да направим с е, средства, с които се сполагаме. Нека да ги прилагаме истински и след това ще видим дали има нужда. Съгласен съм, че трябва да започнем от дребните неща. Нека да решим дребните проблеми. Накрая вече така, по-лесно ще се решат и големите проблеми. И така, следващият е, е, оратор ще говори на френски. Що се отнася до вашият е, въпрос за отданите отрасли, мисля, че трябва да ги попитате тях, защото пък някои от тях ще, ще участват в следващия панел. Когато предложението беше направено, като, като цяло комисията не отчете критиките. Съответните, когато партн... социалните партньори а, изразяват а, критики, мисля, че трябва да, се, да си зададе въпроса комисията, защо е така. Така. По контрола, предприятията, които предоставят а, услуги ще бъдат преориентирани към органите, които извършват контрола. Но, но като цяло срок, сроковете за предоставяне на картата е много кратък. Обсъждал съм го и с страните, които приемат и страните, които изпращат. И техната възможност да оценят дейността на съответните предприятия и тъй като те трябва в много бърз, бърз срок да издадат на карта. А веднъж след като картата е издадена, тя е за вечни времена. И в последствие няма възможност за извършване на допълнителни контроли. Така че органа дори не може да поиска усъвременяване на информацията, но нека не забравяме, че живееме в цифровия век, в модерния <laughs> век. Е, Действителността се променя непрекъснато, състоянието в предприятията се пр- променя, така че е, това, че органа не може да поиска съвременяване на информацията, според мен е голям проблем. А колкото до амбициите залегнали в това предложение, аз съм а, така а, малко учуден и до известна степен се радвам за това, че е, тази, тази карта ще даде възможност за борба с измамите. Но това е добре, но мисля, че това въобще не беше за мисълта на е, комисията. Целта не беше да се бориме с е, фалшивите, несъществуващите предприятия или с е, почтенските коти. Така че може би комисията и тази комисия биха могли да включат в а, истинските проблеми, които тревожат гражданите относно измамата, а, предприятията, които са почтенски кути и така нататък. И това по някакъв начин да влезе в новото законодателство. Благодаря ви за а, това изказване. Виждам, че първи оратор не е съгласен с вас. Давам му думата да реагира. Е, извинете, исках само да, да е, не се е яснота. Е, нямаме ак, клаузи за актуализация, между прочим, е, в многото документи. Е, не казвам, че това е насякъде, но е, има доста. Второ, във всеки момент е, може да отидете на един свитен обект и да проверите е, дали това, което се съдържа в електронната карта е вярно. И ако не е така, самото предприятие отговаря и карта може да бъде отнета. Значи във всеки момент е, държавата е членка е, всъщност и, е, държи нещата в свои ръце. Така че не съм съгласен, че не може да се направи контрол. Не, не, не смятам, че е, има начин на проверки, които се правят днес, които няма да могат да се направят утре. Ние приемаме, ако приемем задължение, то е, е задължението ни да актуализираме информацията е, за е, фирмите. Така че не бива да допускаме оплакване от страната на фирмите, че не знаят какво става на тяхна на органите, че не, не знаят какво става на тяхната те, те, територия. Сега, е, благодаря, е, ние ще се занимаем с е, конкретните е, предложения на комисията и ще е, огледаме много критично материала. Е, четиримата е, панелисти поканихме на дискусията, е, втората дискусия. Е, ще ги моля като първия тур е, да е, се ограничават до 5 или е, е, 7 минути най-много. Е, първо дава думата на Гидо Лобрано, заместник директор на Бизнес Юръп. Е, благодаря. Радвам се, че мога да говоря пред е, тази толкова важна комисия. Аз представлявам Бизнес Юроп, Конфедерация на европейски предприятия, 7 милиона дружества в цяла Европа представлява, като действат във всички отрасли, е, фирми от най-различен, най-различен е, големина. Сектора трябва да успоря това, че секторите, които са засегнати това предложение, не са двата, които споменахте. Всички потребители на услуги, всички доставчици на услуги са засегнати. И това е много важно. Това не е закрит дискусия за определен брой отрасли. Това е, се отнася до всички в единия базар. И трябва да разглеждаме това предложение в един по-широк контекст. Ние оценяваме е, предложението за пакета за услуги, което беше представено в януари, през януари, новата процедура за е, уведомяване, е, теста за, за съразмерност, професионалност и всичко това, надяваме се, ще така отрази искането за амбиция, за което стана дума днес, може би недостатъчно, но сега електронната карта. Ние като Бизнес Европа, ние сме съгласни с самата идея е, и е, ни харесва идеята е, една компания да разчита на съответния партньор. Но тази процедура дава възможност и на държавата домакин да осъществява контрол. Хубавото е, че приемната държава, държавата домакин, може да каже много ясно какви са изискванията и към доставци на услуги, ако те ще ги предоставят в тази страна. Това е по начин, е, това е, до някъде ще даде до повече прозрачност на пазара, което е стъпка напред към един по-амбициозен подход и по-малко фрагментиран е, единен пазар, общ пазар. Второто, това дава важни е, така, разпоредби относно сроковете. Е, това ще съкрати процедурата е, за тези, които искат да предоставят услуги през граница. Разбира се, предложението подлежи на подобрение, трябва да бъде доизчистено по-подробно, по-конкретизирано, там, което става дума за е, информацията, която трябва да се предоставя от отговорностите на, на, на фирмите, информацията, която трябва да се включи в картата. Е, тук има напрежение някакси, три, търкане между е, потребителите на бизнеса, които биха се възползвали от един по-интегриран общ пазар за въпросите услуги и доставчите тези услуги. И много важно е в този спор да се е, чуе внимателно е, това, което ми да кажат е, съответните сектори. Техният интерес не трябва да се пренебрегва, защото истина, че ако те не се включат, ако те не приемат това предложение, то просто ще остане неприложимо. Не, не, не значи първата ми препоръка е да работим с тези отрасли, които все още имат така възражение, за да се отговори на техните, да се да даде отговор на проблемите, които те очакват. Да проявим повече разбиране към тях. Не трябва да е, затваряме ушите си за критика, но важно е, е разбира се, и тези е, сектори да, да проявят конструктивизъм и да излезат със свои предложения на срещни целта да се улесни администра... административната процедура за тези, които е, предоставят услуги, като използват собствената си държава членка като посредник. Ако това ни притеснява, че може би във връзка с конкуренцията, ние не виждаме проблеми в сегашния текст, но същевременно би трябвало да работим по текста, с който разполагаме в момента, а не с един хипотетичен бъдещ текст. Е, изменения могат да се правят, разбира се, но трябва да стъпим върху нещо. И в крайна сметка е, иска ми се това предложение да бъде подобрено. Първо, да покажем по-добре какви са ползите от това предложение за е, секторите, които ще ползват такава карта. Варно е, важно е да има смисъл, да има добавена стойност за компанията, която ще поиска такава карта. В противен случай тя няма да, бъде, да се използва. Трябва да се помисли също върху разходите, върху сроковете е, и да е, се има предвид, че тези дружества ще трябва да актуализират информацията си непрекъснато. И после да се види какви процедури могат да се. Е, какви процедури тази карта може да спести. Нещо много важно за нас е да се подобри текста в смисъл да бъдат сигурни ползвателите, че дружествата, държавата членка, какви изисквания, какви изисквания трябва да отговаря дружествата в държавата членка, където предлагат услуги. Това ще гарантира повече правна сигурност за тях. Особено за по-малките предприятия е важно че, да знаят какви правила трябва да спазват, какво трябва да се съобразяват, когато предлагат услуги през граница. Разбира се, трябва да, се, е, да има по-течен текст и за информацията, която е необходимо да се включи в картата и какви възможности има за нейното усъвременяване. И по е, обхвата, както казах, важно е да се е, така да успокоим отраслите, които имат възражения в момента и ако е, потръгне този проект е, с е, тази карта ни се иска тя да обхваща максимален брой отрасли, е, вероятно в по-далечно бъдеще, разбира се. Говорихме за а, така липса на разбиране и нежелание у някои предлагащи услуги. Трябва да разчистим тези съмнения максимално скоро. И а, текста на това предложение е важно да запази е, съществуващите разпоредби по социални въпроси, възможностите за стачки и е, така нататък, екологични аспекти. Напълно сме е, съгласни за всичко това. Не бихме искали е, тази процедура да засегне по някакъв начин основни права и задължения, а просто да опрости административно е, процедурите. Важно е също така картата да не, даде, е, да не предоставя допълнително право на доставчика на услуги. Тя не е и условие за предоставяне на услуги в други държави членки, е, между прочим. И е, отново нещата опират до упростяване на администрацията. Трябва да помислим пак по амбицията на предложението, но нека да бъдем прагматици. Важно е да е, работим с това, с което, има, което имаме в момента. Можем да бъдем по-амбициозни, но както казах в самото начало, аз бих наблегнал на това. Ще спра след секунда. Прозрачността, е, която предлага това предложение, ще помогне да се решат и някои проблеми, свързани с е, регулаторната рамка. Благодаря. Сега ще дадем думата на господин Лурих от е, генерален директор на е, Европейската е, федерация на строителните, строителната индустрия. Благодаря, господин председател. Аз съм представител на ФИЕФ, което обединява 29 федерации от над 30 европейски страни ние дадахме един доклад и вероятно знаете, че нашата, нашият сектор, нашия отрасъл е доста разтревожен от, от, от това предложение, без да бъдеме да бъдеме противници на подобно предложение. Но, но, ние и ние сме съп ние сме сам, сами по себе си една категория. Ние не сме нито производители, а, нито а, чисто предоставящи услуги. Така че не, не, бехме, не бях се предвид спецификата на нашия отрасъл. Също така а, не смятаме, че Тук са споменати, ни, споменати някои статистики относно нашата трансгранична дейност, но те не отговарят на действителността, защото знаете, че много, много често фирми, които работят в други страни, са купени от фирми от други страни, като примерно полски електронин, което е купани от Германия. Това не се вижда в статистиките и дава създава впечатлението, че няма интеграция. времено полски и румънските строители се се оплакват от това, че 80% от техния бизнес е поет от чужди компании, а пък в Белгия голяма част от строителните работи се извършват от чуждестранни работници. Така че публичното допитване, което организира Европейската комисия, не е много точно и не са и отговорите в крайна сметка не са ужасно представители. Колкото до бариерите, които са цитирани в предложението, те не отговарят на действителните. И мисля, че би трябвало да се вземат предвид много повече двустранни консултации, за да може да има точно отражение на, кар... на картината. Ние също така сме посочили ам, е, тук раз... различните системи на договореност между страните членки, Финландия с Естония и Полша, например. И... Те всъщност използват в рамките на тези двустранни споразумения данни и имат бази данни и пет от нашите федерации ще се включат към тази система до края на годината. Т.е. това на практика е една европейска платформа и това е всъщност един отговор на практическата необходимост в този отрасъл. Колкото до директивата и регламента, всички тук споменаха, че тацитното съгласие буди известна загриженост, т.е. ако не протестирате, значи приемате. А нека и колкото за усъвременяването и, опозна... и а, познаване на реалното състояние. Нека не забравяме, че строителните предприятия се променят много бързо, състоянието им се променя много често. Така че ние смятаме, че, че тази карта по-скоро ще даде възможност за упражняване на незаконни дейности, отколкото обратното. Също така невероятното количество делегирани и приложни актове би дадал прекалено много правомощия на Европейската комисия и това мисля, че е в ущърп на отрасъла. Така че първо, значи тази карта се поснувава на непроверени данни и тя не отговаря на нуждите на отрасала и най-вероятно ще се превърне в възможност за упражняване на незаконни дейности, отколкото точно обратното. Благодаря господин Петсолт. А сега давам думата на господин Брюно Пикозман от Сър Франс. Благодар... Добър ден на всички. Първо благодаря на госпожа Фан Бълсвит за това, че ни дава възможност да разговаряме в песен състав. Искаме също така и да я поздравим за това, че бе избрана за председател на вашата комисия. Може би, не знам дали познават Сер Франс. Сер Франс е асоциативна организация и аз съм не на генерален директор. Това, това означава, че, че пред предприятията стават членове на различни асоциации – и чрез членството си имат достъп до услуги, които са свързани с менеджмент или счетоводни услуги, които им се предоставят на много достъпни цени, като качеството на услугите е гарантирано и много високо. Всички ресурси, финансови и човешки, са в услуга на предприятията. Нямаме акционери, нямаме дивиденди. Всички, е, приход, всички приходи имат е, за цел да осигурят качествена услуга на предприятията с цел развитие на тези предприятия. А, така че ние не се вписваме много в традиционните модели. Какви са услугите, които предоставяме? Ме, е, услуги по менеджмент, е, информационни, счетоводни, е, въпроси свързани с околната среда и най-вече счетоводните услуги, които са за малките мини предприятията, малките и средни предприятия. И включително и предприятията, които имат трансгранични дейности. На, на 60 години сме. Наш, нашата асоциация е на 60 години. Имаме 320 хиляди члена. Но не, не, не, необходимо ни е по-широко признание на дейностите, свързани с експертните услуги. Ние имаме абсолютно всички квалификации и компетентности и всички е, отговорности, но, но същевременно не сме равнопоставени спрямо е, фирмите на експерт-четоводители. Ние, ние сме асоциация и съответно не сме юридическо лице. Така че ние бихме искали да има промяна на нашия статут и да има а, такова либерализиране в Европа, което да ни позволи да предоставяме услуги, които да бъдат признати като е, услуги на експерта счетоводители. Също, също, същевременно знаете, че във, във Франция експерт-счетоводителите могат да имат само един вид дипломи. Колкото до менеджмента, знаете, че трябва да има един експерт-четоводител, който да има точно дадена диплома и който може да работи с точно ясно квалифицирани е, специалисти, за да предостави е, даден вид документи. Така че това са те, това са теми, това са въпроси, които трябва да се развият по някакъв начин, за да можем да, им, да има разширяване в дейността на а, счетоводителите. Знаем, че в други европейски страни също има, може би, така корпоративни, тесно корпоративни интереси и цели, които пречат на по-добрия обмен между европейските държави. Колкото до европейската електронна карта, това е интересно понятие, защото ще спомогне за по-доброто хармонизиране на правните норми в Европейският съюз. В много области, като че ли хармонизирането е закъснява. Много се говори за хармонизация, но а, има много закъснения и а, проблеми в тази област. Така че електронната карта, според мен, би могла да бъде един двигател за подобна интеграция. Така че нека да намериме някакъв баланс между по-голямо по-голяма гъвкавост, по-голяма проводимост, проходимост на услугите в Европа, като същевременно се запази качеството и деонтологията в съответните области. Да, да има упростяване, с абсолютно те съгласни на тази тема трябва да има едно цифровизиране на данните и правилно управление на тези данни, но нека не забравяме, че всеки отрасъл си има своя собствена деонтология, която отговаря на радени критерии, има и необходими компетенции, умения, които също са специфични за този отрасъл. Така че правилата трябва да е, дават е, възможност за запазване точно на тези умения, качество и деонтологи. Та независимо от е, квали... що се отнася до правилата за квалификация, достъп до е, дялове на, на предприятия и ком... уменията на специалистите правилата трябва да бъдат стрикни. Същевременно а, пазарната економика изисква доверие и защото правилата не се създават заради самите тях. Но трябва да има до, до, до, доверие към доверие към по посока държавата, публичните, публичната администрация, публичните орган, органи и от друга страна доверие спрямо предприятията. Това е, това е деонтологията и спазването на тази деонтология може да се гарантира чрез необходимите правила. За това ние, ние смятаме, че пакета за услугите трябва да бъде усъвършенстван, че електронната карта може да бъде двигател за напредък. И смятаме, че по този начин може да се постигне на по-добра хармонизация на правилата, за да има много по-голяма мобилност на уменията между различните страни. Благодаря, господин Клико. И последният ни оратор днес е Никола Жомар, който е, е, отговаря за Insurance Europe. Благодаря ви. 95%. Ние представляваме 95% от премините приходи в Европа. Бих искал да се спра на три проблема, свързани с е, които са гледна, гледната точка на, за, за, на застрахователите, на не е ясно на, на, на какви доказателства и информация а, комисията е взела своето решение. Оцен, оценката на въздействието също не доказва нищо. Всъщност, е, трансгранично застраховане съществува отдавна и се, се предоставя чрез брокър или чрез е, услугите на местно застрахователна агенция или предприятие. Голем, големите е, застрахователни агенции или имат свои мрежи. Така че разпоредбите залегнали в предложението в никакъв случай няма да спомогнат за развитието на нашата трансгранична дейност. Искам да се спра на три проблеми. Първо, задължението да да се представи стандартен формуляр, като по този начин държавният орган ще провери дали съответният доставчик на услуга има застраховка в своята страна и дали той отговаря на изискването на приемащата страни. Един хармонизиран сертификат в никакъв случай няма да бъде обаче полезен на приемащата страна, тъй като има различни критерии в различните държави членки. На практика е невъзможно да има един единствен модел или един единствен формуляр тъй като има различни формуляри и сертификати за различните отрасли в различните държави членки. Също, так, също така беше е, на посочено необходимостта да се а, даде някакъв списък на жалбите за небрежност, които са били подадени в съответната страна. Но това също не може да стане, тъй като режима на отговорност е различен в различните страни. В някои страни този режим е по-строг. В член 12 е, е, се казва, че съответната държава членка трябва да се е, съобрази с да, да, да направи обосновка за допустимостта. И моето трето предложение и третото предложение, ако дадено при всички случаи правилата са прекалено сложни и ще трябва да се въведат нови технологии за да се постигне оперативна съвместимост. Това ще доведе до допълнителни разходи, които ще се отразят върху премиите, които трябва да плащат нашите клиенти. и някои от предприятията просто ще решат, че е, няма вече да предоставят застраховки за професионална от, отговорност. Причините, поради които тази, е, това предложение е неподходящо, е, че е, в, в никакъв случай нито клиента, нито държава, приемащата държава членка ще бъдат улеснени в оценките си чрез въвеждане на тези е, на разпоредбите от тези предложения и включително е, системата ще бъде прекалено скъпа и прекалено сложна е, за изпълняващите страни. Благодаря ви. А сега искам да дам думата на Мортен Локегард, който е нашия докладчик. клуб в... Uh, Благодаря на всички участници за добрите презентации. Аз имам два въпроса към участниците в този панел. Говорим за доброволна система. А това според мен означава, че много от безпокойствата, които изтъкнахте, биват опровергани от това, че системата е, е на доброволческо начало. Защо тогава е, тя поражда толкова проблеми за вас? Към господин Петцолт. Вие признавате, че вашия бизнес е трансграничен по своето естество. И вие се срещате с много предизвикателства в трансграничния ви бизнес. Дадохте някои конкретни примери. Не смятате ли, че електронната карта ще допринесе за по-голяма яснота? Не смятате ли, че тя ще ви позволи много по-лесно да идентифицирате някои от проблемите, на които се натъквате, например с чуждестранните работници. Какви са альтернативите според вас? Имайки предвид предизвикателствата, пред които сте изправени при трансграничната си дейност, какви са альтернативите? Не може да се справите с електронната карта и ако смятате, че тя няма да помогне, тогава какво предлагате? Благодаря, Мортен. Ана Мария, докладчик в сянка по регламент. Благодаря на всички участници в панела. Бих искала да реагирам и на въпросите, които бяха повдигнати по-рано. Това, което а, чувам от вас е, това не е достатъчно, но а, държавите членки няма да направят нищо повече от това. Вие не го казахте, но аз го казвам от ваше име. Тогава казвате вие, нека да продължим напред с това, което имаме. Въпросът ми към Бизнес Юрап е следния. Когато казвате, че искате приложното поле да се разшири, какво имате предвид конкретно? Чухме, че минималистичният подход е по-добър от нищо. Тогава питам, кои са най-важните регулаторни въпроси според вас, имайки предвид административните пречки? Как смятате, че можем да вървим напред? при положение, че директивата за услугите не се прилага от всички държави членки. Друг въпрос към Бизнес Юръп. Заявихте, че искате повече информация за електронната карта. Какво точно имате предвид? Каква е връзката между тази карта и професионалната карта? Преждеговорившите заявиха, че по един или друг начин тези две карти се дублират и че трябва да се изясни коя карта за какво служи. И към вас отдав... задавам същия въпрос. каква е ролята на Европейската информационна система. Благодаря ти, Анна Мария. Госпожа Якон Сарима има допълнителен въпрос. Така ли? Първо по регламента, ако обичате. Имате ли въпрос, допълнителен въпрос по регламента? Voisin vielä kysyä sen, mitä aikaisemminkin kysyin ja en oikein saanut vastausta siitä, että, että mitä, mitä... Бих искала да задам въпрос, на който не получих отговор преди малко. Каква е добавената полза? Добавената стойност. Да вземем пример с Швеция. Нека да бъдем конкретни. Някои експерти биха казали, че тази карта дава допълнителна възможност за злоупотреби, пък други е, ни казват, че напротив, е, картата ще предотврати е, последните. Кое е вярното? Увеличават ли се в крайна сметка възможностите за измама?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 бих искала да кажа нещо във връзка с това изслушване. Струва ми се, че липсват важни заинтересовани страни. И по този начин прикриваме истинският въпрос, а той е – Говорим за прилагането на директивата за услугите. Какво прави тя? Тя установява баланс между необходимостта да се улесни живота на предприятията, когато извършва трансгранична дейност, но и да се даде възможност на компетентните органи на държавите членки да спазват определени правила, да преследват определени цели, които са от общ интерес. Тоест, поддържаме економическата дейност от една страна и от друга страна виждаме кои цели са от общ интерес и правим така, че администрацията да се увери, че правилата, които са в обществен интерес, биват спазвани. Някои поставиха под въпрос компетентните административни органи на държавите членки. И това е така, но точно за това става дума тук, да се защитят правилата, които имат за цел да запазят общият интерес. Въпросът ми е по-скоро към комисията. След директивата за услугите поискахме да се въведе и единно гише. Някои държави членки не въведоха такова, други пък го направиха. Франция е държава, която познавам. Там има 6 човека, които постоянно работят по този проект и 6 милиона евро бяха отпуснати за прилагането на тази директива, за да може това да е в услуга на предприятията. Само дето Европейската комисия изобщо не знае, че у нас това се прави, тя не знае, че това се прави в други държави членки. А вие сте длъжни да проверите дали държавите членки изпълняват задълженията си е, трудно е сега, след няколко години, е, да кажете, тези го направиха, онези не го направиха, директивата в кофата. Е, какво ще кажем за резултатите от е, публичното финансиране? Какво да си кажат гражданите? Я да въведем нова система, казвате вие сега, и всичко ще потръгне като по вода. Изхвърляме старата система, въвеждаме нова и защото тази система е нова, ще даде по-добър резултат. Хайде сега да ми обясните каква гаранция ще ми дадете вие, че това, което не сработи преди, сега ще сработи? Преминавам към втория си въпрос. Трябва да се комбинира общият интерес с упростяването на процедурата за предприятията. Чудесно! Относно упростяването, ами какво да ви кажа? Вие видели ли сте каква е тази информационна система? Има много по-добри от тази, която ни предлагат тук. Съвсем не съм сигурна, че това е най-подходящия инструмент. А за принципа мислили ли сте се каква е тази карта? Тя ще даде възможност на компетентните органи на държавата на происход, правомощията на приемащата държава членка. Т.е. тя ще издаде карта. При положение, че дейността се извършва в приемащата държава членка. И отново казвам, спазват се правилата за общия интерес на приемащата държава членка. Е как искате те да бъдат спазени? Как осигурявате лоялна търговия и хармонично развиване на търговска дейност на дадена територия? Как да не се стигне до изкривяване на конкуренцията? Разбирам защо хората не приемат европейския проект. Много ви моля, не влушавайте условията. Нека да третираме всички еднакво и да дадем възможност на административните органи да работят коректно, като изпълняват своите си задачи. Благодаря ви. Мисля, че част от въпроса ви вече получи отговор от участниците в предишния панел. Ана Мария обаче иска да каже нещичко, преди да дам думата на останалите членове на парламента. Скъпа Виржини, исках само да ти кажа, че държавите това е идеята на единното гише. Тук не говорим за частен или търговски компетентен орган. Електронната карта, както вече казахме. не подкопава пълните правомощия на държавите членки да регулират или дерегулират сектора на системите. Това е електронна карта, която улеснява комуникацията между държавите членки. Тя не замества доставката на услугите. Беше важно да уточним това според мен. Председателката. Господин Тарабела, сигурна съм, че вие имате въпрос. Нека успокоя всички. Знаете ли как наричат електронната карта в съвета? Празната карта. Empty карта вместо e-card. Казвам го, защото съм го чувал. Чухме преди малко и хората, които работят на място, господин Клико, господин Пацот. Много е важно въвеждането на професионалната карта, за да получи човек достъп до дадена професия. Но вие сте тези, които ежедневно се срещат с предприемачите. И вие знаете, че те смятат, че електронната карта не решава проблемите. Да, услуги се предоставят трансгранично и в рамките на директивата за услугите се питам, сега трябва ли да въвеждаме нов инструмент, който може да деструктурира вътрешния пазар. Нека да мислим за услугите по начина по който те се предоставят навсякъде. Както каза Виржини Розер, тези държави членки, има държави членки, които не са изпълнили задълженията си по смисъла на директивата, има и такива, които са го направили чух коментарите и лъжите на Бизнес Europe. И трябва да ви кажа, че вие а, повтаряте приказките на комисията, като че ли вие държите ръката на комисията, докато тя изготвя предложенията си. Та въпросът ми след малко. Паралелно на директивата за услугите, която ще се преразглежда и се надяваме, че ще имаме положителен резултат, противно на това, което казва Бизнес Europe, не се отнема възможността на приемащата държава да упражнява контрол върху качеството на образованието и, и, и така нататък. Възможно е да се заобиколи директивата за командированите работници. И този риск е на лице. Сектора на дейност – Говорихме за строителството в началото, а сега има около 20 на други професии. Чистачките, градинарите и така нататък. Това са все услуги, които са обект на най-големия социален дъмпинг и на нелоялна конкуренция. Ще е важно да работим за тези професии за бъдещето. На въпроса ми да се спра. Питам най-вече господин Пат и господин Жанмар. Вие знаете ли как работим тук в този парламент? Не забравяйте да ми отговорите. Та питам. Вие знаете каква е логистиката в парламента. Как работим в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение? Възможно ли е според вас този проклет текст да бъде преработен или смятате, че трябва да го отхвърлим от самото начало и да кажем на комисията, я ни предложете нещо ново, текст, който да не подкопава по никакъв начин това, което правим в рамките на директивата за услугите и директивата за командированите работници. Спомням си, че когато обсъждахме директивата за услугите, директивата Болкенштайн, основният проблем беше дир държавата на происход. За това отпадна и директивата. А сега тук тихомълком се връща този принцип за държавата на происход. Ние се страхуваме от този принцип, защото а, той застрашава вътрешния пазар. Та, според мен този текст не може да бъде променен, но бих искал да чуя и вашето мнение. Благодаря ти, Марк.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 Нещо, което каза колегата Таравела, искам да коментирам. Е, има, съдържат се шансове за предприемачите, възможности с тази карта и е, могат да бъдат опростани нещата. Разбира се, е, става дума за допълнителни идеи за това как да се поправи да се подобри функционирането на такава карта. Но искам да кажа следното на колегата Тарабела. На последното пленарно заседание гласувахме за е, цифровата економика и цифровото общество като възможност за растеж на Европа. И след като сме го направили, не можем сега да отхвърлим един инструмент, който очевидно е инструмент, който ще даде до цифровото упростяване на е, сферата на услугите. Това е един нов е, регламент, и е, нищо няма да промени в социално отношение в държавите членки. Е, нищо няма да се промени. Тоест, е, по моя преценка, това е инструмент, е, който ще улесни предлагането на услуги в държавите членки. За, до това се свежда цялата дискусия. И е, представителя на Цер Франс каза, че е, и е, разбира нещата по начин, по който аз. Значи по този начин ще се въведат правила и стандарти, които ще бъдат хармонизирани, е, т.е. няма да се спускат отгоре от Брюксел, а е, в, в процеса на процедурата те ще се хармонизират. Е, и мисля, че това е една от възможности, които предлага електронната карта. Това не е, т.е. Е, ще възникне необходимост да се е, е, от практическа хармонизация в различните браншове. И сега за застрахователните услуги такава хармонизация, че се, дали е проблема на такава хармонизация чрез картата а, е, в този бранш. А, е, ще трябва а, е, да а, се осъди това с техническите аспекти допълнително, защото а, трябва да представим и, и след това да представим въпроса на комисията, да поставим въпроса пред комисията, как си го представя тя на практика. Благодаря. Сега Паскал Бельмонт. Und dann komme ich zu dieser äh, interessanten und sehr. Благодаря ви. Въвеждането на електронната карта е проблематично от самото начало. И за това съвета говори за така наречената празна карта – Необходимо е да паднат границите, които възпрепятстват доставката на услуги. Сега тук ни се предлага един конкретен текст, но аз нямам окончателно мнение по него. Радвам се, че днес сред нас представителите в този панел ни карат да се замислим. Бих искал да кажа две неща. Администрацията е, на държавата на происход трябва да извърши е, цялата работа, защото тя трябва да провери всички документи на предприятието, е, документи, които то трябва да представи в приемащата държава членка. И аз се питам и въпросът ми всъщност е към всички вас. Дали компетентният административен орган на държавата на происход ще успее коректно и навременно да разгледа всички документи? Вторият ми въпрос е към господин Петцолт. Срещнах се с представители на различни групи, които защитават различни интереси и често ми се казва, че строителният сектор трябва да бъде изключен от обхвата на директивата. Искам и се да дадете конкретни примери. които да иллюстрират неприемливи практики. Искам да чуя аргументи за и против, е, за да мога да реша дали строителният сектор трябва да бъде изключен от приложеното поле на предложението. Но за тази цел искам да чуя конкретни примери, е, изхождащи от реалната економика. И така ще мога да реша дали тази електронна карта ще реши проблема или напротив ще го засили. Благодаря, Паскал. Андрея Шваб също искаше думата, но вече не е в залата. Ако приключихме с въпросите, това май е така, тогава нека да чуем нашите гости. Предлагам ви да ви чуем в същия ред, в който е, изказахте уводните си думи. Най-напред господин Лебрано от Бизнес Europe. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че ми дадохте думата. Дискусията стана доста интересна. Да отговоря най-напред на казаното от господин Тарабела. I think, you know, I really appreciate the high... Високо ценя високото доверие в Бизнес Юръп, господин Тарабела добре щеше да бъде, ако ние можехме да определяме предложенията, тогава и вътрешния пазар щеше да работи по-добре. Но малко по-сериозно сега. Нека да бъдем конструктивни. А, попитайте комисията какво е мнението на Бизнес Europe за някои от последните предложения на комисията от тези години. А, питайте за нашия подход към личния живот и така нататък. Ние сме тук, защото вярваме в вътрешния пазар, смятаме, че той може да функционира по-добре. И трябва а, да не се съглася с а, м, вашето изказване, че по-слабия контрол ще отслаби позициите на държавите членки. Няма такова нещо в предложението предложението ставя оставя контрола в ръцете на приемащата държава членка. И още от самото начало казах, че ние не искаме това да се променя. Това ме навежда на някои други аргументи, които исках да спомена. Това е предложение, към което всеки може да се присъедини или да не го направи. Това не е някакво допълнително изискване, допълнителна тежест. Бизнесът може да вземе решение дали желая да се възползва от това предложение, ако види в него някаква полза. Това, което казах е, че предложението може да бъде подобрено допълнително, за да бъде то по-привлекателно от а, бизнеса да изясня за госпожа Кораца Билт какво точно казах. Казах, че се надяваме, че за в бъдеще, ако имаме добър резултат, предложението може да обхване и други сектори. Към момента обаче този момент е спорен. Ако някои сектори желаят да бъдат изключени от приложеното поле, то тогава въпросът трябва да бъде обсъден със съответните сектори. В Business Europe – ние искаме да има добре функциониращ вътрешен пазар. Много бизнесмени се възползват от свободното предоставяне на услуги. Улесняването на трансграничното предоставяне на услуги само ще подобри нещата. Не поставям под въпрос казаното от Европейската комисия в това отношение или пък от който и да е друг. Но ако липсва трансгранична разпоредба може да се стигне до подобряване на положението чрез картата. На регулаторните пречки. това отношение много често се споменават формулярите, които трябва да се попълват в държавите членки. Казваше, че доставчиците на услуги ще трябва да приемат тези формуляри, ако искат да предоставят услуги трансгранично. Нека да кажа още нещо по този въпрос, за да разсея всяко недоразбиране – Има специална разпоредба в предложението за допълнителната информация и там се казва, че доставчика на услуги трябва да обясни какъв тип услуги предоставя. Важно е да разберем, че това е динамичен процес. Може да предоставяте дадена услуга сега, в последствие тя може да бъде обогатена или допълнена с друга. Някои компании предлагат по-широк спектър от услуги. Нека да е ясно, че в картата се уточнява, че вие като доставчик на услуги е, имате право да предоставяте всички тези услуги, а не ви трябва по една карта за всяка услуга. Попитах се за информационния механизъм. Подкрепяме това предложение, но все пак смятаме, че трябва да се положат много допълнителни усилия, за да може този механизъм да даде по-добър резултат във вътрешния пазар. Председателката, моля ви по-накратко, защото трябва да чуем и другите трима участници в панела. Питахте каква е добавената полза. В сравнение с миналото, добавената полза е, че доставчика на услуги ще може да уреди въпроса с държавата си на происход, а не да влиза в директен контакт с компетентните органи на приемащата държава членка. Относно предотвратяването на злоупотребите, не смятам, че доставчик на услуги, ако не изпълнява условията и правилата, ще иска да се свържи с компетентния орган, на която и да е държава членка. Така че картата според нас решава този момент, а по никакъв начин няма да доведе до увеличаване на измамите. Наказаното от госпожа Ларозиер. Говорим за мълчаливо одобрение. Това означава, че държавите членки трябва да направят нещо. Ако не го направят, това означава, че позволяват трансгранично предоставяне на услуги. Това, което се променя, е, че вие поддържате връзка с вашата държава членка, не с чуждата. Благодаря. Сега, е, господин Пецолт, има думата. Благодаря за въпросите. Ще започна в реда, е, в който е, бяха зададени за доброволната система тя е доброволна за предприятията, да, но е задължителна за държавата домакин. Значи, ако някой дойде с такава европейска карта, всяка страна домакин трябва да я приеме и вече процедурата, при която се задават въпроси, но след като е валидна картата, тя е валидна за вечни времена. Значи, е, казвате, че не може да, да, да се контролира това. Въпросът е, че може да бъде контролиран. Разбира се, трябва да се спазват обаче процедурите, а те отнемат няколко седмици или месеци. Ако трябва да се е, е, спре една такава карта, междувременно може да се свърши, да се приключи един строеж. И е, понеже е, всяка държава членка е, има конкретни проблеми, тя може да спре строителството е, и толкова. Е, а с картата е, е всичко в обратен порядък. Е, ако някой не се, е, не се съобразява с процедурите, картата се отнема ако, например, германска строителна фирма с швейцарски партньор работи във Франция, е, ако такъв сертификат не е изтеглен от страната, в която е издаден, е, той трябва да се е, счита за валиден, да се зачита. Така че хубаво е да се каже, че е доброволна тази карта, но всъщност тя не е съвсем доброволна за, за една част от засегните, тя е задължителна. Е, една нормална строителна компания е, не работи много далеч е, от обекта, за да не трябва да плаща, да не плаща хотели, нощувки и транспортни на работниците повечето предприемачи е, не се отдалечават от е, същия регион или същата е, страна, просто за да избегнат правни, административни и други пречки. Господин Яхтасари попита за смисъл, добавената стойност. Както казах, ние не виждаме смисъл от този проект и ще обясна защо. Сега е, в, в, в държавите членки, федерациите се, е, има неща, които са много по-полезни в случая. Господин Тървела каза, че трябва да се е, е с е, идеята на господин Тревела, моят проблем е, че не става дума само за строителство. Ако е, ставаше дума само за строителство, щяхме да помослим, помолим комисията да направи нещо. Ние сме само един от отраслите, който е споменат. И е, аз е, ако бъдем изключени, нищо против. Ще потърсим нещо по-разумно като решение или с комисията, или е, двустранен. Е, господин Монзи, вие попитахте какви примери имаме за незаконна практика. Аз е, говоря за възможни нелегална, потенциални такива е, злоупотреби. Както казах, например, ако човек има такава карта, може да е, не спазва правилата, докато не му бъде отнета картата. Е, е, може е, карта да бъде прехвърлена на нова фирма, ако собственика се смени и така нататък. Е, честно казано, фантазията ми не достига, за да си представя възможните злоупотреби. Трябва прекалено много енергия, за да е, впрегна за целта. Е, Напоследък е, в Германия имахме е, е, строително е, е обект, на който имаше 24 е, португалски работника, които бяха със своите истински автентични паспорти, но без конкретен договор работеха там. Е, ако, например, е, имаме такава електронна карта, ще може е, да е ясно кой е командирован и кой не. Сега трябва. Виждаме какви неща се случват на строителните обекти с, в момента. Наистина трудно можем да имаме доверие в отделните държави чанки, така че трябва наистина да има начини да, да е, предотвратим е, възможни злоупотреби. Надявам се, че съм отговорил на повечето въпроси. Благодаря. Благодаря. Е, сега представите на СЕФРАС имат Що се отнася до експертизата в областта на счетоводната дейност? Считаме, че текстовете могат да се усъвършенстват. Разбираме, че има желание за хармонизация с, и, с документите, свързани с електронната карта. Нас не са ни включили, но трябва, според мен, да бъдем включени. Трябва също така да се вземат е, предвид необходимостта от това да се наблегне на деонтологията и професионалните умения. Тоест, е, експерт, който идва в нашата страна, да бъде точно толкова квалифициран, е, колкото нашите специалисти. Тук бяха идентифицирани точно, ясно проблеми и смятам, че те трябва да намерят конкретен отговор в текстовете, тъй като в различните отрасли залога не е един и същ, броя на засегнатите не е един и същ. Но при всички случаи електронната карта ще даде възможност за повече мобилност, за повече гъвкавост, като същевременно се наблегне на деонтологията и равнопоставеност на уменията. Още веднъж ще кажа, това е един двигател за напредъка и ние сме готови да дадем своя принос за намиране на решения, свързани с проблемите на експерти, счетоводителите по-специално. Господин Марк, по въпроса на това дали ще бъде доброволно или не, не за е, нашите страхователите ще бъде по-скоро задължение, отколкото а, доброволно, включително, най- най- ос- ос- особено за унези, ко- които нямат а, свои а, мрежи в, отвъд граница. По принцип ние не би трябвало да да, да, да им да бъдем, да се възползваме от електронната карта, тъй като се счита, че ние сме, ние сме някаква бариера на единия призар. Да, има, има разлики между държавите членки. Е, при... И за това това създава проблеми при издаването на застрахователна полица на клиент, който ще действа в друга държава членка. Въпроса на господин Терабела. Аз мога да коментирам само от нашата гледна точка и трите проблема, на които се спрах. Не виждам начин да се подобрят за сега нещата. Първо, идентифицирането на проблема и смятам, че тези три е, раз... проблема, които е, засегнах и тези разпоредби, просто няма, няма как да, как, как да, как да бъдат подобрени. Така че, може би, най-доброто ще бъде просто нашия отрасъл да бъде изключен от обхвата на, на регламента, а колкото до административното бреме, с сертификат свързан с професионалната отговорност в дадена страна на практика не помага нищо и по никакъв начин на а, съответните власти на, в приемащата страни. Благодаря. Благодаря. И преди да дам думата на Мортен Локагард за заключение, исках да дам думата на господин Штраус от Европейската комисия. Но много ви моля, бъдете много кратък, защото преводачите ни отпускат 10 минути. Но, господин Штраус, бъдете много кратък, моля ви. Благодаря, госпожо председател. Очакваме да работим заедно с вас като председател на тази комисия. Вие сте важен комисия за Европейската комисия. Аз не мога да откликна на всички интересни е, мисли, които чухме днес. Само да кажа, че предложението на комисията може да бъде описано като, е, като е, е, торта, както го нарекахте, балансиран е, плодова торта, която е много хранителна, ако се спази рецептата добре. Е, бихме желали да помогнем на комисията да е, изпълни рецептата както трябва, чрез този инструмент. Този инструмент е, премахва някои бариери, не всички, но някои важни бариери. Благодаря много за това, че организирахте това изслушване. Много е полезно за нас. Надяваме се да ви бъдем от полза в по-нататъчната ви работа. Да, благодаря да, днес говорихме за торти, за крави в тази дискусия. Сега, Мартин, заключение. Благодаря, госпожо президател. Е, аз също е, е, благодаря за това изслушване. Благодаря на участниците в панела. Смятам, че ако трябва да говорим за торта, днес ние обсъждахме някои от съставките, е, продуктите, които е, се използват в нея, аз е, е, мисля, че трябва да поговорим повече по някои ключови въпроси. Не сме приключили е, с работата по това, тази тема. Самото начало сме и се надяваме, че този акт, законодателен акт, в крайна сметка ще бъде е, добре издържан и балансиран, поне такава е моята амбиция. Е, така че е, благодаря много е, за тази възможност днес. Ще продължим диалога с всички вас. Добре дошли сте в нашата е, служба, в е, нашите бюра за дискусия по темата в дните. Аз също самата нямам какво повече да добавя. Радвам се във всички случаи, че ще има възможност да работим заедно. Оставам и единствено да благодаря на, най-сърдечно на е, участниците в панела. Е, благодаря и на секретарята на ИМКО за отличната организация председателката. Сърдечно благодаря и на преводачите, които също я благодарят. Добър апетит, ще се видим отново след обед.